Dear colleagues, uh, good morning. Uh, if you agree, I would... Добро утро, колеги. Ако нямате нищо против да започнем. След много натоварения ден вчера с, uh, изпълнен с срещи с харватското председателство, ни предстои една много интересна сутрин – е, имаме честа и удоволствието пред нас за втори път да се появи комисаря за енергетика, госпожа Кадри Симпсън. И знаете, че в 10.30 предстои изслушване, свързано с хоризонт и следователската политика на ЕС най-напред – Приветствам с добре дошла комисаря и благодаря за това, че прие поканата. Бих искал да поговорим за Европейския зелен пакт, представен през декември, след срещата ни с нея. В Зеления пакт се повдигат много въпроси, свързани с енергийната политика и въпросите, по които работим в нашата комисия в е, областта на енергетиката и не само е, те. Разбира се, фонда е, за справедлив преход е много важен въпрос за нас. Климатичната неутралност, планът за увеличаване на климатичните цели до 2030 година с 50%. Над регламента за трансевропейските мрежи по тези и всички останали въпроси ще проведем размяна на мнения. Ще помоля госпожа Симпсън за встъпителни думи от 10 на минути. И след това ще чуем първи кръг ко... координатори, не повече от 3 минути. След това госпожа Симсън ще отговори и след това ще дадем думата на всички колеги, които искат да зададат въпрос. И много ви моля, посочете ясно, ако искате да се изкажете. И след това госпожа Симсън ще отговори на втория кръг въпроси и ще направи заключителни думи. Веднага й давам думата, защото знам, че нямате търпение да я изслушате и да поговорите с нея. Заповядайте. Господин председател, госпожи и господа, депутати. За мен е удоволствие, че съм тук и мога да представя основните аспекти на Европейския зелен курс от гледна точка на енергетиката. Председателката фон дер Лайен каза в самото начало, че Зеления пакт е основния приоритет на тази комисия и той представлява сериозна промяна в нашето мислене и полага основата на преминаване към климатично неутрална економика. Пренос, производството и преноса на, е, на енергия на, на, на тях се пад 75% от емисиите. Ето защо нашите усилия са насочени към енергетиката и това е предварително условие за декарбонизация на другите сектори. В пленарната зала приехте резолюция по зеления курс. Това е признак за вашата ангажираност към а, зеления курс и аз а, ще се радвам да работим заедно. Зеления курс предприема цялостен подход към предизвикателствата. Той иска да раздели економическата развитие от използването на ресурси, искаме да намалим економическото на екологичното въздействие на економиката, преминаването към климатично неутрална економика ще доведе до повече предизвикателства за някои региони. Комисията е наясно с това и активно анализира въпроса, за да се осигури справедлив преход в най-силно засегнатите региони във всяка държава членка. Комисията предложи инвестиционен план и механизъм за справедлив преход. Няма да навлизам в подробностите за механизма за справедлив преход, тъй като миналата седмица проведахте обстоен дебат. Но ще представя няколко аспекта на Фонда за справедлив механизъм. Той ще подпомогне тези, които се имат най-много трудности в процеса на енергиен преход. Ние ще се възползваме от знанията и уменията на натрупани в въгледобивните региони. Ние искаме инвестиции в тези региони, за да се осигури квалификация и създаване на работни места, защото натрупаният опит ще се използва при разработване на изпълнението на механизма и ще очаквам плановете на държавите членки. Сега самите предложения, които ще бъдат представени като част от Зеления пакт, които ще имат въздействие върху енергийната политика. Първо е, енергийна ефективност. Това е много важен принцип в енергийния преход. Искам да, съм, искам да се предприемат мерки, за да се прилага на практика. Държавите членки трябва да разполагат с инструменти, които да включат този принцип в своята политика. Тук трябва да споменем енергийната ефективност за сградите, това е обединена е, това са съвместни действия на е, държавите членки и Европейския съюз. Искаме да утроим е, сегашното темпо на реновации. Това означава тясно взаимодействие между централното и местно ниво – тук трябва да включим и социалните жилища, за да решим проблема с енергийната бедност. Също така трябва да се включат училищата и болниците. И знаем, че според последните цифри 50 милиона в Европейския съюз не са в състояние да отопляват жилищата си и затова трябва да им помогнем също така има възможност да се подобри ефективността на електродомакинските уреди. И имаме нова многогодишна програма за екодизайн и екоетикет, за да се осигури устойчивост в кръговата економика. Има Различните е, сектори трябва да включат е, възобновяемите енергийни източници. Целта е да се постигне въглеродна неутралност е, при най-низка цена, като се изгради жизнеспособна система. Тя ще използва електроенергия, но ще разчита в известна степен и на декарбонизирани газове. Вече постигнахме забележителни резултати в декарбонизация на електроенергията. 31% се, произвеждат от възобновяеми източници, а 30% от нисковъглеродни източници. Природният газ е една четвърт от енергийната структура на Съюза и това е значително предизвикателство. Ролят на газа в прехода е нещо, което всяка държава членка трябва да вземе решение. Европейския съюз трябва да подкрепи изчистването на газовия сектор. Чистите газове трябва да имат значително присъствие в газовия сектор. Ние искаме интелигентна структура. Тя инф, инфраструктурата е гръбнака на енергийния пазар, пред, предпоставка за използване на възобновяеми енергийни източници и гарантиране на сигурността на доставките, за да се осигури е, последователно са целите на зеления стълб. Комисията започна е, преглед на енергийната нормативна рамка. Целта е да, пред, да направим предложение до края на годината за трансевропейските мрежи. Акцента ще бъде върху новаторски технологии инфраструктура, като интелигентни мрежи, водород, възможности за улавяне и съхранение на, на въглерод. И имаме нужда от ориентирана към бъдещето политика на Съюза. Това предполага модернизация на съществуваща инфраструктура също така ще представя стратегия за е, възобновяема енергия в морето. Това е, ще даде възможност да се използва ветровата енергия и енергията на вълните и приливите. Е, ще проучим въздействието върху мрежите, и индустриалната политика. Това е сектор, в който Европейския съюз е глобален лидер и ние трябва да надграждаме върху тази позиция. Научно-изследователската и развойна дейност са много важни за успеха и трябва да осигурим намаляване на разходите и приемано страна на пазара на новите технологии. Когато Работейки по интеграцията между новаторството и, е, и новите технологии, частният сектор играе много важно значение. Наша задача е да осигурим навременно разполаг... изпълнение на пакета чиста енергия за всички. Национал... Получихме Девет държави членки са представили дългосрочната си стратегия. Ние сме в контакт с държави членки, които не са представили планове. Аз ще се свържа с съответните министри, за да им напомня за задълженията. Националните енергийни планове са много важен инструмент за постигане на климатичните цели, но ние трябва да разполагаме с всички планове, за да използваме този инструмент. Службите анализират различните планове, за да представят цялостна оценка на цялостното ниво на амбиция до края на годината. Ако амбицията не е достатъчна, ще предложа допълнителни мерки на европейско ниво, за да се подпомогнат държавите членки. Това също така би трябвало да подпомогне процеса на реализиране на климатичните амбиции и намаляване на емисиите до 50% до, и по, до 2030, година. Всеки сектор трябва да даде своя принос, това число енергетиката. През следващите месеци ще направим оценка на най-разходоефективния начин за постигане на целите, в това число необходимостта от преразглеждане на целите за енергийна ефективност. В заключение няколко думи за международното измерение. Нашите амбиции да станем геополитическа комисия ще бъдат, про... ще бъдат подложена на проверка от степента, до която успеем да привлечем своите партньори. Ако не усп... също така В миналата седмица бях в Абу-Даби на заседание посветено на възобновяемите източници. Там стана ясно, че Зеления пакт е в центъра на вниманието. Решенията, които ще вземем в Европа през следващите седмици и години, ще повлияят върху начина, по който светът реагира на предизвикателствата, свързани с енергии, с климатичните изменения, ние ще подкрепим реализация на мерките, свързани с зеления курс в Западните Балкани, Южното съседство и ще засилим двустранните взаимоотношения, в това число и предоставяне технологии на страни партньори. Дами и господа, надявам се, надявам се, че успях да ви представя работата в рамките на Зеления пакт. Готова съм да отговоря на вашите въпроси, но трябва да си има предвид, че сме в началото на пътя и преди да направим предложения, е, трябва да се проведат е, много разговори и дискусии, в това число и с вас. И днес и през следващите месеци. Благодаря. Thank you very much, Commissioner. Thank you. Благодаря, госпожо комисар. Thank you very much indeed for uh, your presentation. Много благодаря за вашето представене и за това, че обяснихте всички инициативи, свързани с зеления курс и, зелен... и енергийната политика. Вие споменахте и международното измерение, което също е много важно. Сега преминаваме към координаторите и давам думата на госпожа Карвали от името на НП. Добро утро! Благодаря, госпожо комисар, че сте с нас. Вие сте добре дошла да изложите вашите планове на комисията ИТРЕ. С удоволствие чухме, че зеленият курс има холистичен подход и въвлича всички сектори на економиката и обществото в плановете. Така че не само енергетиката, не само промишлеността ще допринесат към зеления курс. Всички сектори ще го направят и имам следните коментари и въпроси към вас. Първият ми въпрос е за много важната роля за прилагането на пакета за чиста енергия за всички държавите членки трябва да прилагат вече а, взетите решения. Вие какво сте направите, за да подкрепите това? Вторият ми въпрос е много важен за НП. решенията основават ли се е, на е, всеобхватно, всеобхватна оценка на въздействието. Е, споменахте научно-изследователската и развойна дейност, споменахте, че има много проекти, които са на етап разработка за водород, например. Ако искате да сте по-амбициозни, обаче, вие трябва да обновите новите технологии, като например улавяне на въглероден диоксид от атмосферата. Тук са нужни други нови технологии. И това ще означава, че трябват както инвестиции, така и развойна дейност. И тук Хоризонт Европа ще бъде много важна програма. Ние ви подкрепяме за висок бюджет е, за тези дейности. Това е важно за всичко, за зеления преход. Също са нужни огромни инвестиции отвъд е, предвиденото в е, многодишната финансова рамка, за да се извърши този преход в економиката, в промишлеността как можем да осигурим нужните инвестиции. Благодаря. Благодаря, господин Ника, от името на стилистите и демократите. Mă bucur că sunteți aici și mă bucur că... Добре дошла в нашата комисия. Радвам се, че сте тук и много се радвам, че сме тук, защото разбрах, че генерална дирекция енергетика ще участва по-активно във всичко свързано с енергийната стратегия, за да се постигнат целите в Зеления пакт. По време на предишния мандат присъствието беше малко по-дискретно, въпреки че ние искахме то да бъде по-активно. Всички... Ние искаме да подчертаем, че е много важно следното. Потребителите трябва да разполагат с енергия на достъпна цена и не трябва да живеят в страх, че ще живеят на студено. В някои региони на Европа е, климата е студен. И освен това трябва да имат достъп до енергия на достъпна цена. И във вашия проект бих искала да ви помоля да държите сметка за всичко онова, на което държат потребителите. Всъщност, как ще подходите към проблем, който засяга 60 милиона европейци, а именно енергийната бедност, бедност е изключително сериозен проблем. Европейският парламент неколкократно а, е повдигал този въпрос и бихме искали да го видим във вашите документи. Енергийният преход е свързан с преминаване към въглерод и други възобновяеми източници. Ние бихме искали приятият регламент да бъде след консултация с Европейския парламент, а не възоснова на списък с желания. Също така много се говори за това, че газовите мрежи трябва да бъдат заменени. Как гледате, как виждате този преход в страните, в които газът има повече от 30% дял в енергийната структура. Искаме да заменим въглерода и доколко нашето разбиране е, че най-доброто решение е това да стане чрез газ. Освен това, съхраняването на енергия и това обаче трябва да бъде свързано с енергийна сигурност. Какво мислите? Европейската инвестиционна банка каза, че някои проекти няма да получат финансиране за газа. В такъв случай как ще решат своя проблем с декарбонизация страните? Благодаря сега от името на Обнови Европа, госпожа Лабайова. скъпа кадри, госпожо комисар, благодаря за вашето посещение. Обнови Европа и Европейския парламент подкрепят новия курс. Ще се допитаме в групата на Обнови Европа има много експерти, много експертно познание, така че ще разменим редовно мнение. Споменахте, че има насоки Европейският съюз ще инвестира в инфраструктурни и енергийни проекти. Те обаче не винаги отговарят на нашите енергийни цели. Вчера обсъждахме този въпрос и ще продължим. И факта, че в пленарна зала беше одобрена одобрен новия план за ТНТ. Вие казахте, че ще има насоки за това. Сега е нужно да се преразгледат тези планове. Аз мисля, че трябва насоките за ТНТ да бъдат много скоро обновени и средствата на, от енерги, енергийна Европа а, трябва да бъдат а, вложени в а, този сектор. Как можете да задвижите нещата и как ние можем да ви а, помогнем? А, сега спестяване на енергия в а, сградния фонд. Миналата година парламентът и съветът а, прие директива за енергийната ефективност на сградите с цел тя да бъде подобрена. Какво предприема комисията, за да мобилизира частните инвестиции в този сектор? ще интегрирате ли интелигентни решения и възобновяеми енергии за този сектор? какви законодателни и незаконодателни досиета можем да очакваме е, в тази посока. Споменахте е, националните планове за енергетика и климат. Къде според вас са най-големите пропуски между планираното и целите ни? Това е много важно за държавите членки. До каква степен ще се представ, предостави техническа помощ от страна на комисията за държавите членки, за да приведат плановете си в съответствие. И накрая, как се сътрудничите с вашите колеги комисари? Очевидно трябва да говорите с господин Тимърман, с госпожа Габриел, както и госпожа Вестагер какво правите, за да постигнете тази координация с другите портфейли, другите ресори? Колеги, имам записали се вече 20 желащи да се изкажат и затварям сега списъка, защото става твърде дълго. Продължавам с координаторите. От името на зелените, господин Нимистъп. Много благодаря за вашето представене. Очевидно комисията има основна задача да поеме по зеления курс и да се прави с климатичните изменения. Сега преминаваме към изпълнението на целите. Първата ни цел е от 2030 година и тук парламентът иска 55% намаление на емисиите. Зелените биха искали повече, но сега това не е прието. Искаме и по-амбициозни цели за възобновяемите енергийни източници. Комисията ще постави нови цели. Кога ще стане това и как ще преминете към изпълнението на целите? Ако зеления курс искаме да бъде успешен, трябва да има и инвестиционни програми, да се създадат работни места, трябва да има климатично лидерство в Европа и трябва да има съответното законодателство. Колко бързо можем да напреднем според вас в енергийната ефективност на сградите очакваме нови законодателни предложения и яснота за финансирането. Искам да попитам също така, климат, законодателството в областта на климата е също приоритет на комисията. Колко от приоритетите на комисията ще се претворят в законодателство? Ще има ли общо законодателство, което да обединява всички цели и ще залегнат ли целите по отношение на климата в законодателството. Зелените се радват да, за, да работят с вас. За нас е важно по пътя на декарбонизацията Европа да не финансира междинни решения и нека да си поставяме задачи които да мобилизират всичките ни усилия да не поставяме нови цели, без да сме изпълнили старите. И се надявам бързо да се премине към реализация. Благодаря, Павло Борки, от името на идентичност и демокрация. Добро утро, благодаря, добре е дошла на комисаря, благодаря и за присъствието. През декември парламентът и съвета постигнаха споразумение по регламента за таксономията. Това предполага качествена класификация. В момента тя не е задължителна за економическите дейности и инфраструктурата. Прави се разграничение между устойчиви и неустойчиви. Въглеродът е поставен в неустойчивата категория. Въпросът ми е какво възнамерявате да предприемете по отношение на газът? Ще делегира ли комисията за да, правото да се приемат параметри, вместо да се разрушава цяла економическа дейност? чухме, че газа ще продължи да играе своята роля в средосочен план. Тук, имайки предвид, че въпросът беше повдигнат и от други координатори, искам да попитам какво мислите за евентуалното включване на газът в таксономията и каква е вашата позиция по този въпрос? Благодаря. Благодаря. Сега преминавам към екаре господин Осановски. Благодаря, господин председателю. Здравейте, госпожо комисар. Радвам се, че сте тук тази сутрин. Това е много важно енергетиката ще бъде голямо техническо предизвикателство, ако искаме да постигнем тези значителни промени, които планираме. Доколкото виждам, към 2030 година много държави ще имат дефицити свързани с отказа от използването на обновяеми, на изкопаеми енергии. В момента все още има значителни капацитети в тази посока. Също така очакваме потреблението на енергия да се увеличи. особено защото ще се използват повече електрически автомобили в транспортния сектор. Имате ли решение за този проблем? Промените изискват повече време за осъществяването си, повече от една година, дори само за да се създаде необходимата инфраструктура в областта на енергетиката е нужно повече време. Това трябва да се планира, да се изгради. Трябва да има оценка на въздействието. И ако към 2030 година ще се откажем от въглищата и ядрената енергия, трябва да ги заменим с нещо. Имате ли някаква проекция за следващите 10 години? Госпожа Контур от името на ГУЕ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω... Благодаря, господин председател. Аз имам два въпроса към госпожа Симпсон. Първият въпрос е за енергийната бедност. Съгласно регламента за енергийния съюз и мерките във връзка с климата, държавите членки трябва да имат единни национални планове за енергетиката и климата. Това беше решение от 2019 година. Не се отчете обаче, че части от населението живеят в енергийна бедност. В Европейския съюз и в държавите членки има различен брой енергийно бедни, но мерките за преодоляването и не са достатъчно ефективни. Какво ще направите, за да се включи този аспект в енергийните планове на държавите? В рамките на зеления курс комисията каза, че ще има насоки, за да могат държавите членки да предприемат мерки за преодоляване на енергийната бедност. Европейският парламент преди няколко дни поиска от комисията във връзка с зеления курс да има ясни насоки. Така че въпросът ми е какви инициативи и конкретни мерки предприемате. Вторият ми въпрос справедливият преход в най-отдалечените региони по островите. Преходът ще означава, че по островите не само ще има енергийна зависимост, те няма да произвеждат енергията си сами, а и енергията ще се оскъпи много. През юли тази година и изтичат до сегашните мерки за островите. Искам да ви попитам, какво мислите вие за зависимостта от въглищата на островите, която следва да намалее. Това е част от директивата за енергетиката и прехода към зелена енергия трябва, каквото и да се планира, да се отчетат географските особености. И за това въпросът ми е, мислите ли за възможност отчитайки аспекти като селското стопанство и някои отрасли от енергетиката да предприемате мерки специално за островите. Много благодаря. Искам да дам думата за една минута на Ефа Майдел, защото ще трябва да ни напусне. Много благодаря. Аз имам въпрос първо, благодаря ви за присъствието. Въпросът ми е кратък. Как комисията вижда сътрудничеството си с държави от Западните Балкани в контекста на зеления курс и по-точно как комисията смята да предложи същите цели за държавите от Западните Балкани, както, в, както за държавите членки. Защото има възможност тези държави да си набавят електроенергия от по-ефтини изкопаеми енергийни източници извън Европейския съюз. Много благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа комисаря да отговори на координаторите, след което ще направим втори кръг от въпроси. Много благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси в рамките на 10 минути. Госпожа Карварио съвсем има точно каза, че зеления курс се отнася към всички сектори, но в енергетиката не започваме от нула. Вече сме постигнали в рамките на пакета за, за чиста енергия доста споразумения и този пакет и всичко договорено сега трябва да се приложи. В този контекст имаме на разположение инструменти. Това са националните планове за енергия. Господин Здановски също попита дали комисията има план или альтернатива за замяната на изкопаемите енергии. Да, аз вече съм видял подобни планове от всички държави членки на 35 1 декември 2019 година беше крайният срок за подаване на планове. Всички държави членки го спазиха, внесоха своите окончателни планове. Така че, за да се изпълнят целите на зеления курс и на чистата енергия, са нужни тези планове от държавите членки. Това е нужно също така и за постигането на целите до 2030 година на рамковите програми, така че националните планове са потвърждение, че в държавите, парламентите, са мили по процедурите за одобряване на своите национални планове и те имат идеи как да заменят по-мръсните видове енергия, за да изпълнят а, своите специфични цели за а, енергия от а, ВЕИ. Така че ние а, има следните държави, които са ни дали своите енергийни планове. Кипър, Унгария и Чешката република са последните държави, които ни представиха своите планове. Ние вече знаем, че седем държави членки ще изпратят своите планове през януари. Това са инструментите, с които разполагаме. за постигане на целите от 2030 година. До лятото на 2020 година ще представим преработени планове за преработка на плановете ни за намаляване на емисиите до 2030 година с 55%. И всичко, което е залегнало в националните планове в сектора на енергетика, ще допринесе за намаляването на емисиите от парникови газове с 45%. Другата ни тема е схемата за търговия с емисии. Тя ще бъде разширена. Заместник председателя Тимърман ще предложи преразглеждането на всички климатични политики ще преразгледаме и законодателството в горския сектор. Ще оценим националните планове за енергетика и амбициите, загнали в тях. за процедурите отговарят държавите членки и след като извършим оценка на законодателството в областта на енергетиката, ще презгледаме и целите и ще ги променим. Попитахте ме как ще си сътруднича с моите колеги в областта на енергетиката, която не е изцяло в моя ресор. Край на февруари и началото на марта ще ще публикуваме някои инициативи, стратегия за индустрията и климатично законодателство. Ние ще си сътрудничим в нашия клъстър, председателстван от Франц Тимърманс и в него участват и всички останали комисари, които имат връзка с сектора на енергетиката. Мартина се притесняваше, че преразглеждането на насоките за ТЕН-Е не върви достатъчно бързо. Няма да давам обещания, които не мога да изпълня, но зеления курс предвижда преразглеждането на насоките ТЕН-Е през 2020 година. До края на 2020 година ще има и нови законодателни предложения. Целта ни е следващия регламент ТЕН е да ни помогне да постигнем целите си по отношение на климата до 2050 година. Ще бъде насочен към бъдещето и ще подкрепя интелигентната енергийна инфраструктура. Новата енергийна инфраструктура ще подкрепя включването на нови технологии, водородни, офшорни ветропаркове, улавяне и съхраняване на въглероден диоксид и така нататък. Всичко, всичко това са решения за бъдещето и ще ги обсъждаме. Господин Боршия попита за таксономията. Знам, че сте обсъждали този въпрос а, и сте участвали в а, тристранните преговори. Действително, нужни са сериозни инвестиции. Относно таксономията мога да кажа, Um, we have uh, designed a че сме разработили система за класифициране за различните видове дейности в областта на зеления сектор, за да дадем стимули за тези дейности. И ядрената енергия ще остане в енергийния микс до 2050 година и а, таксономията не я изключва. А, това е решение на държавите членки, какъв ще бъде енергийният им а, микс. Много държави членки смятат, че ядрената енергия трябва да остане част от е, енергийния микс, за да постигнат е, целите си за климатичния неутралитет. Друг въпрос е, е безопасността на ядрената енергия. Знаете, че ние не предоставяме средства за изграждането на нови атомни централи, но даваме средства за управление на ядрени отпадъци, за ядрена безопасност. И ще подкрепяме както държавите членки, така и а, държавите в съседство с нас. Споменахте много различни а, области, споменахте енергийната бедност. А, то ще бъде важна тема за нас. Ще го обсъждаме и в колежа на комисарите. Не искаме да забравяме никоя група от обществото в Европа и за това беше създаден фонда за справедлив преход. Навсякъде в Европа има потребители, които имат трудности да плащат тока си, да плащат за отоплението си. Знаем, че ако те обновят начина по който се снабдяват с електроенергия, това ще допринесе за подобряване на положението с климатичните цели. Знаем, че има хора, които трябва да а, направят ремонт и на сградите, в които живеят. и за това също са нужни средства, така че ще работим с държавите членки и по-специално с кметовете по места. Конвента на кметовете е добър наш партньор и лидерите на местно ниво са заинтересовани да изразходват средствата по разумен начин по места. Знаем, че в много държави членки има части от населението, които имат трудности да плащат сметките си за енергия и затова създадохме специална лаборатория, за да подкрепим държави членки, в които съществува проблема с енергийната бедност. Благодаря. Вторият кръг от е, въпроси. Имаме 24 желащи да се изкажат. Е, моля ви да сте кратки. Всеки трябва да има възможност е, да зададе въпрос на госпожа комисаря, след което ще дам на госпожа комисаря 10 минути за отговор и давам думата на председателя Бузък. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана днес. Е, бих искал да се върна на нещо казано от вас. Е, е, на Европейския съюз се падат 9% от световните емисии и се проявява огромен интерес към нашия зелен пакт. В същото време е, във вашия ресор, е, госпожа комисар, попадат 75% от парниковите емисии. Енергетиката дава толкова от общия обем. И следователно можем да се опасяваме, че с зеления си пакт е, няма да допринесем кой знае колко за благосъстоянието на цялата планета – на практика, но бихме могли да дадем вдъхновяващ пример. И в това отношение първият етап до 2030 година ще бъде особено значим. И защо, следователно, показателят да не се повиши от 50 на 55%? Как а, смятате вие? Следващият въпрос. Благодаря, господин председател. Слава Богу, това не е последното ми изказване в нашата комисия. Имаме още едно заседание следващата седмица. Кадри, благодаря ви, че отново сте тук. Благодаря на Мартина от Обнова. Много ми хареса нейното изказване. Благодаря и. А, що се отнася до енергийната бедност, разговорът се води от 2015 година. И толкова по-добре, че още хората повдига този въпрос тук. Става дума за социалния подход, за справедливия подход към индустриалната политика. Е, необходимо е цялото законодателство е, да бъде обезпечено от гледна точка на изменението на климат. Е, не може да имат противоречиви вотове, какъвто се състоя вчера в нашата комисия. Е, много се радвам за това, че ви отдавате голямо значение на енергийната ефективност, на социалното жилищно осигуряване. Не бива да забравяме е, наемните жилища. Много от социално слабите е, наемат жилища. И пак да се върна на енергийната бедност. Не става дума само за топлофикацията. Аз съм от севера но е, има много смъртни случаи от високите тампури през лятото, е, поради невъзможност. Хората не могат да си позволят охлаждане и не само отопление. Вчера имахме много, много добър е, семинар. Може да попитате колегите си да ви информират. И, и разбира се, водородът. Голямо значение отдаваме на него. Благодаря ви, че започвате много активно. Да, ще се сбогуваме следващата седмица с вас на заседанието на ИТРЕ. ЕНП отново.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 този процес върху ежедневието им. На второ място, преходът към възобновяеми енергоисточници следва да се извърши по такъв начин, че да бъде поносим за всички. Е, и, и трябва да се обърнем към отделните държави членки, да, да се запознаем с тяхната специфика. В Западна Европа мнозина е, живеят в собствени жилища. Не така стоят нещата обаче в източна Европа. И следователно подпомагането трябва да бъде специфично, що се отнася до е, модернизирането на жилищния фонд. И въпросът ми към вас, госпожо комисар, е, какво ще предприемете така, че зеленият пакт е, да, да, да не е просто зелен, а да е поносим финансово? Благодаря и добро утро, госпожо комисари. Две наблюдения, защото ще видите, че нашата комисия е голям ваш съюзник. Първото наблюдение. Ако не се промени енергийната структура, няма да постигнем целите за декарбонизация от 2050 година. Структурата трябва да се промени, т.е. ние трябва да направим стъпка напред. Трябва да се трябва да получите националните планове, но това не е достатъчно. А, и, и освен това има, трябва да имаме предвид, че има държави членки, които са по-слаби. И има нужда от по-категорични и решителни действия от страна на комисията. Второ, енергийната структура. Ако искаме да постигнем целта до 2050 година, трябва да постигнем сериозен напредък в областта на технологиите. Е, и тук трябва да споменем е, Хоризонт 2020, но това не е достатъчно. Е, хоризонт трябва, целият хоризонт трябва да се насочи към тази цел. В противен случай няма да успеем да постигнем тази цел. Аз искам да постигнем тази цел, тя е много амбициозна, но тя предполага повече усилия от страна на комисията и то по-решителни усилия. Благодаря. От Обнови Европа. Благодаря ви за днешната среща. Изключително важно е в периоди на преход да имаме добро сътрудничество между Европейската комисия, и Европейския парламент. Наистина в тази комисия на парламента вие имате само а, подкрепящи ви приятели, които обаче поставят и много въпроси, защото изискванията са много високи точно в преходен период. Моя въпрос ще бъде свързан с една страна на а, реализацията на зеления курс. Планирате ли по-добра синергия и координация между различните финансови инструменти на Европейския съюз, за да се достигнат целите на зеления курс. Ще бъда по-точна с примери. Ние тук сме компетентни по програмата Хоризонт Европа и правим всички усилия да я насочим в изпълнение на зеления курс. Но заедно с това страните членки могат да работят с структурните фондове на Европейския съюз, Кохезионния фонд, Фонда за развитие на селските райони. Има ли планове за по-добра синергия между тези фондове и за да можем да представим на бенефициентите, потребителите и бизнеса повече възможности. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Kafi. Kafi. Thank you, Chair, and uh, thank you, uh, Commissioner. Um, I, I want to ask uh, on the theme of energy in buildings. Uh, my colleague uh, е, господин Грифин зададе подобен на моя въпрос. Милиони е, европейци е, тази сутрин се събуждат в студени, влажни помещения и днес са принудени да избират между храната, и отоплението. И главният въпрос за следващите няколко години е как да преодолеем тази дилема. Нали, имаме директива за сградния фонд, нали, преработената директива за енергийната ефективност, но тези актове най-вече са насочени към новия сграден фонд, и, и, и намиращия се в най-тежко състояние. Как ще подобрим общото състояние на жилищния фонд, наемния, и частния, прочим, и общинския найемен сектор. Това е съществен елемент от прехода. И аз предполагам, че сериозна, е, сериозен аспект е, на вашата роля е финансирането в взаимодействие с Европейската инвестиционна банка и, и, и други подобни. Вероятно бихте могла малко по-подробно да ни запознаете със своите намерения в това отношение. Ще предложите ли нова нормативна уредба за сградния фонд от една страна или пък ще насочите вниманието си преди всичко към финансирането за осъвременяването на сградния фонд? Благодаря. Благодаря. По-нататък. Благодаря, господин председател, господин, госпожо комисар, благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Накратко ще ви запитам за намеренията, които вече са обявени от комисията, що се отнася до финансирането на държавите членки от, по механизма за справедлив преход. Бихте ли дали малко повече детайли? Има ли направено разпределение по държави или които са първи, ще получат най-много. И как смятате да попълните е, финансовия недостиг, който ще, ще се, е, на който ще се натъкнем в газовия сектор? Природен газ и други. След 25. Господин Краснодевски, заместник председателят на комисията, на, извинете, на нашата, на ИТРЕ, два въпроса. Първо, националните планове. А, комисията очевидно възнамерява да, да търси по-висока степен на амбициозност. Как смята да, да, да постъпи комисията? Ще се стреми ли комисията към по-широко и по-активно влияние е, върху политическите намерения на държавите членки? И на второ място, е, научаваме се от, от печата, че Германия няма да е, изпълни показателите за намаляване на емисиите за тази година показатели определени през 2009 година. Към 2300 само Португалия, Швеция и Гърция по оценки ще са изпълнили показателите. Какво ще бъде отношението ви към онези, които не се справят. В духа на въпроса зададен от господин Бузек. Значи, след като имаме една такава економическа и, и, и технологическа мощ, като Германия, и тя не успява да се справи, а само три от държавите членки, както изглежда, ще се справят, какво ще се получи? Още повече, ако, както възнамеряват някои, показателите бъдат завишени. Благодаря, господин Зорини. Благодаря, е, госпожо комисар, за е, това, че се отзвахте на, на нашата покана. Как се каза, е, зеленият курс следва да бъде реализиран на практика. А, за тази цел е необходим единен енергиен пазар и той да функционира. Не може да има е, енергийни е, анклави. Е, има, има страни, които изостават, на тях трябва да се помогне. Това е от съществено значение за осигуряване на доставките и на един безаварийно функциониращ енергиен пазар. Аз съм бил е, докладчик Сянка по е, тези въпроси. Въпросът ми е към вас. Е, какво възнамерявате да направите, за да се постигне мрежова свързаност? И има един въпрос за свързването на, на Порт Синиш в Португалия с общоевропейските европейските е, газопреносни мрежи. Как възнамерявате да се възползвате от механизма за справедлив преход, е, за да е, стимулирате националните намерения в областта на енергетиката? Европейският парламент по време на тристранните преговори постави много високи изисквания и трите институции се договориха че е, националните планове за енергетиката следва да се основават на широко обществено допитване и участие. И според мен освояването на средствата за, за справедлив преход следва да се основава на същия принцип. Госпожа Ернст, благодаря, госпожо комесар. Всички сме наясно, че преход към чиста енергетика няма да се получи без отказ от въглища. Има 51 региона, които използват въглища. И когато разгледам вашите планове, ми се струва, че а, вие имате някаква магическа формула, с а, която произвеждате с повече и повече чиста енергия. Как може да се справите, ако на национално ниво няма подкрепа? А, енергийните дружества, които работят с въглища, искат големи обещетения. 4 милиарда бяха поискани в Германия за отказа от производство на енергия в, от въглища. Не смятате ли, че обещетения в преход на отказ от въглища не са нужни и дали не трябва това да бъде част от новата директива в връзка с обещетенията. Вторият ми въпрос е за ядрената енергия. Чехия и Полша казаха, например, че те искат да има субсидии за атомна енергия, защото тя е чиста. Как ще направите така, че преходът действително да бъде справедлив и да не включва такива енергии, които не са добри? Аз също съм доста загрижен за прехода, за конкретно способността на економиката, за финансирането и за това ние като НП искаме да се направи оценка на въздействието включително и на това, което вие обявихте за тази година, цели 55% и климатичен неутралитет до 2050 година. Моля, направете оценка на въздействието. Ако господин Тимърманс не е съгласен, ние ще се застъпим за мерки в тази посока. Втората, втори ми въпрос – газ. Малко оптимистично гледаме на този източник на енергия. Това са инвестиции в газопреносни мрежи, които в момента правим. В момента това е нужно, но не бива да се отказваме от тези альтернативни възможности преди да сме осъществили прехода. Трябва ни повече първична зелена енергия и аз смятам, че в Европа няма да се справим с това. Енергийната политика в Европа, според мен, трябва да бъде основна част от външната ни политика. И трябва да залагаме много повече на това в Северна Африка, в много държави и да създадат сътрудничества. Енергийната политика трябва да е част и от политиката за добросъседство. И а, тук а, ни трябват средства, трябва да а, направим преглед на политиките си и да се сътрудничим по-добре с съседните държави. Така че вие, госпожо комисар, като комисар по енергетика, трябва да следвате и външна политика, която е по-строга. Благодаря, госпожа Компола на 3. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, кадри, за обширното изложение. Наистина толкова много процеси са в ход. Но, миналия път казахме 40%, сега казваме 50%. Е, мнозинството в парламента настояваше и за 55%. Е, и, и трябва, да, трябва да затегнем и правилата, и не само количествените показатели, за да се осигури отчетност, да се осигури отговорност е, и може да разчитате на нашата подкрепа. Те не. Е, регламента. Неколкократно се, се каза това. Аз е, участвах в преговорите за свързана Европа. Практиката е много, много тежка. И първо е, свързана Европа, след това ТНЕ, след това критерии и списъци за проекти от общ интерес и чак тогава практиката. Но трябва много да внимаваме, да не финансираме нещо, което вече е морално устаряло. Ежедневно се появяват нови технологични решения. Е, и, по-добри, и по-ефтини. Не, не, не бива да се финансира нещо, което няма пазарно бъдеще. И националните е, планове за, за климата е, би следвало да, да, да, да отразяват това. Трябва добре да се запознаем с проблематиката е, е, е, и, и също въжи за сградния фонд. Аз, между другото, съм бях на, ми, по време на миналия мандат докладчик сянка по този въпрос. Далеч повече може да бъде направено. После справедливият преход не е просто фонд. Това е политика. И отговорността тук за, за фонда, сградния, е, не, е, не е само на собственика или на обитателя на жилището. Нали? Става въпрос за ангажимент на цялата общност. Благодаря. Commissioner in Finnish, I would like to speak Finnish, if you change. На, на, на фински ще се изкажа. Моля да сложите слушалките. Преди десетина години е, е, поставихме амбициозни цели към 2020 година. Помним всички е, май, минус 25%, минус 25, плюс 20, 25% за възобновяеми в движението по пътищата плюс 10% възобновяеми. И, и, а вече е 2020. Сега сега се планира в национален мащаб, системата за търговия с емисии, е, с емисии функционира, но вече нали, показателят е минус 50. Нали, доста амбициозен. И, и, и вие как ще а, разпределите а, показателите. Имат общи показатели? Е, или, или ще има ли някакво справедливо разпределение между държавите членки, както направихме през 2010 година? по отношение на показателите към 2020. А, значи, разпределение на товара от една страна, от друга страна а, схема за търговия с емисии. И, и ще зададете ли специфични странови показатели към 2030? Благодаря, уважаеми господин председател, госпожа комисар. Както всички знаем, на промишленото производство се падат 20% от емисиите в ЕС и 30% от електроенергията. Е, стоманодобива, химическата промишленост са значени, разбира се, за економиката, за обществото като цяло, но, е, но е, са и обект на, на, на сериозни спорове. За да постигнем показателите към 50-та, още по-добре към 40-та година, трябва да се обърнем с лице към тези отрасли на економиката. Не на последно място и поради това, че инвестиционният цикъл там е толкова продължителен. Е, и на, на първо място трябва да се а, е, стимулират а, е, инвестициите в така наречените блокирани активи. А, така че ви питам днес какви конкретни мерки ще предприемете. за освояването на най-новите екологосъобразни технологии в промишленото производство – а, и, за, и да стимулирате унези, а, които а, постигат по-висока степен на енергийна ефективност а, и освояват а, възобновяеми енергоисточници. Благодаря. very much. Our colleague, which is also EPP coordinator in TRAN, Mr. Marian Jean Marinescu. Мисто Marinescu, you have the floor. Следващия въпрос. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви за изказването. В началото на, на заседанието много, много неща от, от това, на което казахте, разбира се, заслужава нашата а, подкрепа. Надяваме се, че ще отстоявате тази своя позиция и пред останалите членове на колегиума които се занимават с зелената сделка. Поне във вашия случай по енергийните аспекти. Споменахте природния газ, но както знаете, от Фонда за справедлив преход не може да се финансира производството на горивни. хайде, нали, това го разбирам. Горивни инсталации. Но разпределителната мрежа, това не мога да го разбера. Разпределителната мрежа ще бъде от, от полза за, за промишлеността, е, за топлофикацията и нали, за сградния фонд. И нали, говорихме за енергийна бедност. Е, бихте ли коментирала ali, е, нали, фонда за справедлив преход и финансиране на газови проекти? Най-малкото за пренос, за, за довеждането до крайния потребител. Благодаря, господин Гонзалес Касарец. Има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за направеното от вас изложение, за намерението ви, намеренията ви за в бъдеще. Имаме го Европейския зелен фонд, зелената, зеления пакт, който подкрепяме и с който се ангажираме това, което каза господин Краснодевски, бих искал да го, да го успокоя. Испания ще постигне показателя, който си е поставил. Друг един колега говори за необходимостта от мрежовите връзки в Европа, нещо абсолютно фундаментално. Целта е да се интегрира, да се интегрират мрежите и промишлените отрасли, за да се получи с енергиен ефект, да постигнем целите си. И в тази стратегия на междуотраслова интеграция, тази интелигентна промишлена стратегия, кои отрасли и сектори ще бъдат обхванати? От друга страна, фондът за справедлив преход, да, той е зелен, но не е особено справедлив. Има някои страни и части от страни, които са в разгара на, на, на, на, на прехода, а от една страна, от друга има други страни и региони, които не изпълняват задълженията си. И накрая, е, наистина, е, наистина да ви питам е, дали е, дали списъка на проектите е от общ интерес е, наистина ще съответства с най-новите положения в ТНЕ регламент. Благодаря. Маритуса сега. Благодаря на колегата, че ми отстъпва мястото си. М- трябва да отида в комисията по околната среда, за да гласувам. Така че моля да, нали, да ми дадете думата. Благодаря. Аз ще насоча вниманието отново към ролята на гражданите. Благодаря ви, госпожо комисар, за нали, това, че потвърдихте ангажимента си е, за е, нормативния пакет е, за чиста енергия. Въпрос от съществено значение, а този пакет съдържа и нещо като магна харта за, за гражданите, за, за участието на, на гражданите в този процес. А гражданите би трябвало да могат, съответно, да търгуват, да купуват и продават енергия в общността си. И сега, ако вземем Блумбърг, не че са особено зелените, но, но надежден източник на информация. Според Блумберг, още през 27 година производството на електроенергия от възобновяеми, най-вече от слънчеви панели, е, ще бъде с по-ниска себестойност от е, действащите към момента електроцентрали на въглища. И съществено значение е, е да насърчим обикновените граждани, домакинствата да се включат в този преход. Вие какво ще направите, е, тъй че държавите членки да осъществят на практика енергийните права на гражданите? Конференции ли ще организирате? Някакви насоки ли ще издадете? Благодаря, господин Русекаре. Благодаря, господин председател. До сега никой не ми е обяснил как ще произвеждаме е, е, екологосъобразно надежна електроенергия. Само с е, слънчеви панели и вятърни генератори няма да се справим. Що се отнася до водорода, водородът не е енергоисточник, той е енергоносител. Казвал съм го неведнъж. А, и ще трябва да бъдат изхарчени огромни средства. Аз разбира се, на първо място е, бих се наредил сред тези, които са против изкопаемите горива, но при отсъствието на надежна альтернатива, какво? А, е, моля ви, е, колко се може по-скоро да започнете една оценка на риска. Благодаря, госпожа Катаринчех. Чех. Обнова. Благодаря, госпожа господин председател, госпожа комисар, изменението на климата е предизвикателство на нашите поколения. Аз съм и много благодарна за това, че водим този разговор. Два въпроса към вас. След изказванията на много от мои колеги, аз също е, се безпокоя до някъде, е, че дори да хвърлим всяко евро, с което разполагаме в прехода, е, милиарди, е, е, е, можем да, да стигнем до проекти, които да блокират средствата в устарели технологии, особено както е в газификацията. Възнамерявате ли да действате така, че да не харчим парите на хората, на нашите съграждани, за неща, които са в разрез с амбицията ни? По-нататък, по същество, в някои държави членки определени енергоисточници се изтласкват от пазара дори с силата на държавна забрана, и както в Унгария, вятърната електроенергия е изключена и, и възнамерявате ли като комисия да анализирате препятствията пред излизането на пазара в отделните държави членки с евентуални препоръки за тяхното преодоляване? Благодаря, господин Хайзер, социалисти и демократи на словашки. Počúvajúc všetky tieto otázky, vidíte, že je tu veľké delenie, je tu deliaca čara medzi tými, ktorí... Е, госпожо комисар, вероятно вече си давате сметка, че има тук едно разделение е, е, между тези, които все още се надяват на, на газа и на атомната електроенергия от една страна и всички останали, които са против. Не би следвало да харчим европейски пари за газова инфра... инфраструктура. Това е едното мнение. Други твърдят, че тази газова инструктура би могла да бъде лесно в последствие адаптирана за разпространение, за пренос на, на чист, така да го речем, зелен или син газ. И тук различни лобистки групи а, а, твърдят едно а, или друго, онова, от което се нуждаем, следователно е една независима оценка на въздействието от страна на Европейската комисия, нали, която да ни осведоми и, и, и така, че ние да можем да се определим. Въпросната инфраструктура може ли наистина лесно да бъде модернизирана и адаптирана? И ако да, защо в критериите за проекти от общ интерес не се включват и тези? И газовите. И тук се казва, че се харчат пари за нещо, което е морално старяло. Но не е така. Ако се направи оценката на въздействието, може да се и окаже и инак. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, има един въпрос, който ме интересува с оглед на всичките дебати и дискусии по зеления курс. Как вие като комисар е, ще направите така, че цената на електроенергията да остане достъпна. При всички промени, които планираме, е, трябва да е гарантирана достъпната цена на електроенергията и все, че трябва да се инвестира. Всичките предложения от вас и вашите колеги трябва да са свързани с оценка на въздействието, за да не се прави оценка само на въздействието в околната среда, а и върху социалния сектор и върху промишлеността. Господин Корал, следващия. Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожо комисар. Искам да привлека вниманието ви към два въпроса, които трябва да бъдат повдигнати, ако комисията иска да бъде възприемана сериозно. Първо, енергийния сектор на преди две седмици един голям германски оператор инвестира в въгледобивната промишленост в Австралия. За амбициозна за амбициозен зелен курс нямаме нужда от подобни договорни взаимоотношения. Какво ще предприемете? Второ, според доклада на Европейската фундация за климата, съществуващата газова инфраструктура е достатъчна да посрещне потребностите от газ на Европейския съюз с 28 държави членки. Дори и снабдяването се смути. Но вчера този списък беше отхвърлен. Защо? Защо се направи това? Къде е амбицията? Имаме нужда от повече амбиция за истинска зелена революция. Uh, uh, Bloss, Господин Блос от Зелените. Благодаря, господин комис... госпожо комисар. Всички знаят, че има оценка на въздействието и целта е необходима, за да могат да се формулират целите от 2300 година. Те се основават на националните енергийни и климатични планове. Много страни не са представили своите планове. Това ще повлияе ли върху изготвянето на оценката на въздействието и формулирането на цели 2300 година. По-нататък за водорода много сектори, търсенето за, за водород се увеличи от различни сектори, но технологиите за използване на водород да речем, от транспортния сектор не са на лице. Откъде ще дойде този водород? И последния въпрос. Господин комисар, господин Тимерманс говори за климатичните изменения, които ще ударят Земята след 30 години и трябва да направим всичко възможно, за да избегнем това. Смятате ли, че намалението на емисиите с 30% от 2030 година е достатъчно, за да не се сблъскаме с тези метеори? Госпожа Лици, благодаря. Аз бях избрана преди няколко месеца и се отнасям към тази тематика с голям интерес, не на последно място, защото енергетиката е част от много досиета, по които работим, хоризонти и други, а и обществото проявява много силен интерес към енергетиката. Доколкото разбрах, много колеги в тази зала биха искали да се изготви оценка на въздействието. И това е важно, защото ние трябва да взимаме решенията си като съзаконодатели законодатели в различни области, въз основа на документи, на които да се опрем. И отвъд всички тези общи съображения имам един конкретен въпрос. В контекста на Зеления пакт и всички съображения, представени днес, каква е ролята, която комисията вижда за енергийната общност. Защото в много случаи няма приемане на директивата и какви ще бъдат взаимоотношенията между енергийната общност и, тех... и, тъ... и частните и частния сектор. Мари Тосен има думата. Благодаря. Използвам възможността да задам въпроса. Много се радваме, че регламента за трансевропейските мрежи ще се приеме скоро. Един много важен въпрос е свързан с прозрачността на преговорите за PCI. наскоро ще започна дискусии по петия списък. Бихте ли потвърдили, че това може да се случи? Второ, как смятате да ни информирате за проектите, които ще се представят, потенциално проблематичните проекти, евентуалната подкрепа и накрая Смятате ли да използвате други критерии? Какви взаимоотношения смятате да поддържате? Мерси боку, мадам Тусан. Мистер Фуксланд. С... Thank you. And thank you, for... С проектите от общ интерес. Благодаря, Кадри, за представения ангажимент. Ако не се лъжа, ЕНП призова за 50, а не 55%. Социалистите не сме съгласни. Смятаме, че трябва да се стремим към 55. Според нас това е най-малкото, което можем да... Това е минимум, който да направим, за да спазим парижкото споразумение. 50% не съответства на парижкото споразумение. И мнозинството в парламента подкрепя 55%. Второ, що се отнася до е, регламента тенис, се радвам, че ще го преразгледате. И според мен това трябва да стане бързо, защото списъкът от проекти с общ интерес на стойност 29 милиарда. Знаем, че газът е преходно гориво, но не бива да, е, да, се, да се окаже, че не можем да се измъкнем от е, е, изкопаемите горива през следващите десетилетия. И имаме нужда от проекти, за да повлияем върху проекти от общ интерес в подкрепа на възобновяемите източници. Имаме нужда от регламент в подкрепа на петия списък. Последният изказващ се ще бъде от Обнови Европа. Госпожо комисар, аз подкрепям прехода и поставянето на цели, като имаме предвид, че енергетиката влияе върху всички аспекти на съвременния живот. Бих искал комисията да разработи цялостен и холистичен план за целеполагане. Както знаем, и най-малкият проблем в енергоснабдителната система може да повлияе сериозно върху обществата и економиките. Ето защо би трябвало да има синхронизация на ниво държави членки и, и в рамките на Европейския съюз. А също така трябва да обърнем внимание на взаимоотношенията с, с а, съседните страни. Е, затова подходът трябва да бъде холистичен, независимо от целите 50 или 55, трябва да имаме ясен план за това как да ги постигнем и заедно с това да не допуснем проблеми в енергоспестяване, е, снабдяването много въпроси. 27 колеги искаха думата. Много от въпросите са хоризонтални. В някои изказвания, като целите за климата, прехода, списъка с проекти от общ интерес, имахме възможност да ги обсъдим с вас през декември и решихме, че законодателството трябва да се промени много бързо ако искате, можете да говорите в продължение на 15 минути. Ако има въпроси, а, на които не сте отговорили, можете да отговорите директно на съответния колега. И ако имате някакви общи коментари, заповядайте. Благодаря. Високо оценя тази възможност да разменяме мнения. Възгледите са различни. Те, разбира се, представляват политически групи, но и държави членки. Енергийната политика е вълнува гражданите и ни трябва да се грижим за планета и околната среда, но заедно с това ние носим Наше задължение е да гарантираме е, сигурни енергоисточници и достъпни цени и за потребителите и за предприятията. Господин Бузек е, зададе е, въпроса сигурна ли съм, че повишаване на целите за съкръщаване на емисиите от това, което вече е договорено – до 50 или 55% е постижимо. Аз мога да кажа, че е, имаме. Започнахме добро. Ако направим всичко в енергия, ако на... реализираме е, в енергийния сектор всичко това, което е договорено, ще намалим емисиите с 45%. Мнозина от вас попитаха дали чакаме националните енергийни планове, плановете за климата да бъдат представени. Основното обяснение за това, че а, някои планове не са внесени, е, че се водят сериозни преговори. След като правителствата са предложили своите проектопланове, планове, и много държави членки решиха да повишат амбицията си, както за възобновяемите енергийни източници, така и за ефективността. Но поради национално предвидените процедури, след като се вземе решение за повишаване на целите, е необходимо да се постигне и съгласие за приемане на документа в парламента и правителството. Това обаче предполага ясен план за това как ще се гарантират енергийните източници, ако се откажем от изкопаемите горива. Повишаването на амбициите предполага приноси от всички сектори. Участие на всички сектори. И има, разбира се, мерки, които можем да предприемем на ниво Европейски съюз. Пакета за чиста енергия вече полага основа за насърчаване на интеграцията на секторите чрез новаторството интег интегра... сектора на интеграция в транспорта, също така и използване на възобновяемите източници в индустрията. Ето защо още през тази година една, един от, едно от разискванията ни ще бъде посветено на водорода, защото има сериозен потенциал и възобновяемият водород. ни дава възможност да разработваме декарбонизирани газове и ни дава възможност да декарбонизираме транспорта. Тежкотоварните камиони влаковете, камионите и разбира се, тежката промишленост. Това са първите инициативи, по които трябва да работим, за да гарантираме високо ниво на амбициите. Chance to meet many of you and uh, you have аз разговарях с много от вас а, и вие ме попитахте за междусистемните връзки или интерконекторите. Спомена голямото значение на електрическите мрежи. А, те създават голям регионален електроенергиен пазар, от който полза извличат потребителите. Ето защо е много важно всички споразумения, които вече са постигнати, да бъдат приложени на практика. Ще предоставим интерконекторен капацитет за трансграничен пренос на енергия. Минималният прак е 30% по новите правила. Държавите членки, които не са готови да отговорят на тази потребност, трябва да предприемат мерки през следващите 5 години. Аз ще следя това. Тези, планове трябва, тези планове за действие трябва да се реализират на практика, за да се увеличи броя на интерконекторите. Субсидиите за изкопаемите горива трябва да се ограничат. Беше зададен и въпроса, свързан с това, че в някои региони е лесно да се... Отказът от въглища е лесен, тъй като ще бъде заменен с а, а, газът. ще могат ли да се използват и други е, фондове за обновяване на топофикациите. Европейската инвестиционна банка взе решение, но има някои изключения. Mm. Няколко думи за финансиране на газовите проекти и ролята на газът в процеса на преход. Знаете, че четвъртия списък проекти от общ интерес беше предложен от, от бившия комисар за нулеви емисии до 2050 година. Това ще предполага изкопаемите горива да се използват за унези сектори, в които премахването им би било много трудно. Вече имахме възможност да обсъдим петия списък проекти от общи интерес. ще повторя това, което казах през септември и ангажимента, който поех. Благодаря на парламента за политическия диалог и ще работя с парламентарните комисии по основните аспекти във всеки е, регион трябва да се определят инвестиционните подро... потребности, както и инвестиционните такива. И едва тогава ще се приеме регламента, защото петият списък вече е в сила и можем да определим устойчивостта на всички, на, на евентуално изостанали газови проекти. Много от вас попитаха какво ще предприемем за енергийната бедност. В различните държави членки моделите на ползване и обитаване на жилища са различни. Трябва да се намерят решения за редови къщи или къщи, в които се живее под найем. Всяка държава членка има своя нормативна база, но можем да помогнем на гражданите, като обменяме най-добра практика и ще го направим така, че вълната от ремонти на сгради, която беше обявена, и тук трябва да се има предвид, че 41% от е, е, енергопотреблението се изразходва за отопление и охлаждане. Тук е, имаме, можем да очертаем две ползи. Първо, допълнително финансиране – тъй като финансирането и, и кредитите при благоприятни условия в момента не са достатъчно. А, има и сериозни пречки пред а, а, новаторството в сградите. Ние ще, убеди, ще съберем едно място строители, а, инженери, архитекти с. А, оценка на всички фактори, които са необходими за ремонт на сградите. Ще обърнем специално внимание на училища и болници, защото економиите чрез енергийна ефективност при тях ще бъде много полезно и за общественото здраве, но и за социалните жилища. Има, показано е, доказано е, че ако се ремонтира а, редова къща, построена в източна Европа, построена през 80-те години, консумацията на енергия спада с 40%. Това означава, разбира се, и по-низки сметки за отопление. Сега за фонда за справедлив преход. Това не е магически инструмент, който ще реши всичките ни проблеми. Той ще бъде допълнителна помощ за региони, които тръгват от по-неизгодна позиция. Знаем, че в миналото всеки сериозен преход е водил до изоставането на някои региони. Нашата цел е зеления пакт да, се, да постигне своите цели и амбиции, амбиции, като им се помага да намерят нови решения за търсене и намиране на работа. Можем да помогнем на регионите и националните правителства, като финансираме някои мерки е, за, недо... за избягване на е, съкръщение на работни места. Енергийният преход е, създава работни места, но това са работни места в различни географски региони. Фонда за справедлив преход може да помогне за преквалификация на работниците и за разработване, изграждане на по-малко замърсяващо и по еколого съобразно производство. И разбира се, първите 7 е, години са само началото. Крайната ни цел 2050 година от днешна гледна точка тя е толкова далеч, колкото беше и 1990 година. Така че има нужда от а, значителна по обем научна работа а, и ще има нужда и от разработване на технологични решения. And um, coming back to the сега да се върнем на амбициозната цел. Трябва да повторя, че всичко, което чуваме в Европа и Европейския съюз е, е много важно. Ние водим със своя пример, но търсим и партньори, които мислят като нас, извън Европейския съюз. Затова диалогът с основните ни партньори е много важен. Предвиждаме енергиен диалог тази година с САЩ, Япония и Китай. Колегиума на комисията ще се срещне с Африканския съюз беше зададен въпрос за това какво ще се предприеме по отношение на балканските страни. Много е важно страните, които са близо до нас, да декарбонизират своята промишленост. И сегашното председателство на Харватия формулира като един от своите приоритети Балканската инициатива и е, инициативата свързана с островите. Ние търсим колкото може повече партньори, които мислят като нас. Благодаря ви за вниманието и очаквам следващата среща. Било в двустранен формат, било в формат като настоящия. Благодаря, госпожо комисар, за изложението, за отговорите и надяваме се, че ще работим в тясно взаимодействие заедно ние ви каним при нас, защото им ни прости много работа. Колеги, след 3 минути започваме изслушването за Хоризонт. Онези, които проявяват интерес, да проявят малко търпение. Останалите да напуснат залата. Тихо благодаря за присъствието и участието. Dear colleagues, uh, if you are ready, I would propose to start because uh, we have. Uh... Да отпочнем, колеги. Е, предстоят ни много интересни доклади. Е, сигурен съм, те ще породят и, и голям интерес и е, съответно много изказвания. Темата е изключително важна. За нас, за всички ни, за Европа. Така. Сърдечно приветствам нашите изтъкнати докладчици. Шестима. Сърдечно ги приветствам от името на нашата комисия. Приветствам и публиката, наред с присъстващите колеги членове на комисията. И така, днес продължаваме с публично изслушване, посветено на стратегическото планиране в рамките на Хоризонт Европа, мисии и партньорства във връзка с изготвянето на първия стратегически план за следващата научно-изследователска програма на Европа, известна под наименованието Хоризонт Европа. Европейският парламент има една категорична, амбициозна позиция по отношение на Хоризонт Европа, имайки предвид съществената роля на научно-изследователската работа и развойната дейност в хода на прехода към едно по-устойчиво екологосъобразно бъдеще. Ам... Но, но, но тук се полагат и други успореди много важни цели, като цифровизацията, като общо технически прогрес. Препотвърждаваме ние призива си за достатъчно бюджетно обезпечаване. Първоначално ние настояваме за 120 милиарда евро, близо 28% повече в сравнение с първоначалното бюджетно искане на комисията. А, нашата ИТРЕ, комисията, е, активно е, търси становище, обменя мнения с заинтересовани страни по Хоризонт Европа. Проявяваме особен интерес към е, мисиите и партньорските взаимоотношения и си даваме сметка, че през първите месеци още на тази 2020 година ще се вземат основните решения. Тъй наречените мисии са нова характерна черта на Хоризонт Европа. За първ път се е, полага тя, за разлика от предходни рамкови програми за научни изследвания. Въпросът тази материя е обсъдена от нас. Е, внесли сме изменения и допълнения, които стигнаха до окончателния нормативен текст, но за нас сега представлява особен интерес да видим как ще се приложи всичко на практика. Много са високи очакванията, мащабите са, са е, широки. Така че петте мисии е, и тук на първо място е, за раковите заболявания, е, за престъпността в градските населени места ще разгледаме днес. В Хоризонт Европа по, по повод или във връзка с тези мисии ще се оформят и партньорски взаимоотношения между ведомствени, частно-държавни, шестима докладчици, както казах, е, имаме за 2 часа по 8 минути най-много на доклад. Е, и след това е, колегите от комисията, първо ще дам думата на двамата отговарящи сред нас за Хоризонт Европа. След това приоритетно ще изслушаме докладчиците в Сянка но много е, трябва да бъдем е, много пестеливи с времето, за да изслушаме максимално максимален брой хора. Е, докладчиците след това ще могат да отговорят за по 5 минути. И с това Първите докладчици е, за така наречените мисии ще ги слушаме първо тях, след това ще им зададем въпроси, ще е, разменим мнения и след това ще е, пристъпим към втората част с четирима. Докладчици, докладите ще бъдат посветени на партньорските взаимоотношения. И така, мисии. Професор Кристин Шумен, заместник председател на съвета за рака, професор по хематология от Париж. Раковите заболявания засягат всеки наш съгражданин. И тук става въпрос в рамките на Хоризонт Европа за връзката между здравеопазването, общественото здраве и околната среда. Много се радваме, че сте днес тук сред нас и веднага ви дам думата. Uh, uh, uh, благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията ИТРЕ, госпожи и господа, възползвам се микрофона, десния микрофон моля да ползвате. Та, е, възползвам се от тази възможност най-напред от името на членовете на съвета на е, направлението РАК е, и, и в частност председателя на този съвет да ви благодаря за интереса, който проявявате към нашата работа. А и ако имаме време към края, ще кажа няколко думи за потребностите, които формулираме за бъдеще. Защо рак? Защо ракови заболявания? Числата са красноречиви. Тук виждате две данни. Е, първо, е, очаква се повече от 20% да бъдат ново диагностицираните ракови заболявания към 35-та година в Европа. Към 2300 година се очаква да бъдат главната причина за преждевременна смърт. За да се променят е, тези числа, се нуждаем от, от ново измерение, нов подход, поради което сме и благодарни на Хоризонт Европа за това, че формулира такова направление е, със съответния план за действие. Това ново измерение е, по инициатива на председателя на Европейската комисия и на новия колегиум, надяваме се, ще се впишат удачно в Хоризонт Европа. Петте поднаправления са т.е. петте направления, така наречени мисии, са различни, знаете, сред които и за раковите заболявания. Организационните моменти са аналогични. 15 на членове на съвета е, с под ръководството на Валтер Рикярди, е, нали, председател и моя милост като заместник-председател. Обхващаме специалисти, клиницисти, биолози, интернисти, специалисти по хематология, Сдружения на пациенти, неправителствени организации, международни организации. Имаме съответно събрание, асамблея в състав от не повече от 30-ма. В случая по раковите заболявания 26-ма представящи различни е, различен професионален опит и национален происход. Събранието е, дава възможност е, на съвета да сундира мнения, да, да, да се осведомява за общественото мнение, за нови инициативи малко, няколко думи сега за бъдещите ни намерения. А, нашата работна програма се обославя от главното направление а, на дейност, а, от заданието. Защо бяха формулирани тези задания? за да насочат е, научно-изследователската и новаторската дейност в Европа за преодоляване на конкретни предизвикателства и допринасене на осезаем принос за благосъстоянието на гражданите. Е, между другото ги привличаме е, за формулиране на научно-изследователските приоритети, за формулиране на нови политически действия. едно задание, една мисия предполага крайна цел и междинни показатели е, с график. Е, и тези положения за нас са изключително важни. И този подход, тази методология е необходима, за да постигне максимален ефект от капиталовложенията. А, а и за по-лесна разбираемост, по-голяма осезаемост на възвръщаемостта на тези инвестиции. След първите пет месеца работа ние постигнахме консенсус. Главната ни цел ще бъде да спасяваме човешки живот, а заболелите от ракови заболявания да живеят при достойни условия на живот. Благодарение на разпространяване на, на информация, оптимизиране на терапията е, и е, организиране общо на е, висококачествени условия на живот. Тук говорим, разбира се, и за приложни научни изследвания, за фундаментални научни изследвания. Идентифицирали сме и общи действия, като обръщаме е, особено внимание на богатството на, на нашата екосистема. Access is for us everywhere. Equality of access for care and treatment, equality of access for screening, equality of access to research. We also are very attentive to our workforce. All this cannot be done. И обръщаме особено внимание на работната сила. Е, е, предизвикателствата са е, толкова големи, че се нуждаем от международно сътрудничество. И накрая две иллюстрации на, на това как всичко това се разполага във времето. Ние приключихме ориентационните дебати, съставихме списъци на, на предизвикателства и действия. И е, е, всичко това ще се обсъди в асамблеята в края на тази седмица. Е, и през месец февруари ще започне да се разпространява информацията. Започнахме разговори с съответните комисари комисар Габриел и комисар Кириакидес. Е, много е важно да поддържаме тези контакти. Двукратно разговаряхме с представители на държавите членки е, и ще продължим по-нататък активните си контакти с е, всички, които са от значение за нашата дейност. И вие, разбира се, представяте интерес за нас, ние представяме интерес за вас. Е, възнамеряваме да, да се ангажираме активно. Заинтересованите страни, е, участието на гражданите е от съществено значение и ние възнамеряваме да поддържаме контакти в максимална степен, преди да излезем с окончателния си документ през месец април. В Брюксел ще започнем с заседание на асамблеята и, и на заинтересованите страни, но е добре е, да видим и, и какво очакват от нас е, гражданите от всяка една отделна държава членка. И по тази причина всеки от членовете на съвета е, ще играе ролята на посланик, своеобразен за няколко страни. И накрая предизвикателства и ангажименти. Всички наши експерти е, търсят решения е, в борбата с раковите заболявания и голямо е предизвикателството през едните месеци е, да формулираме действия, които наистина биха постигнали осезаем резултат главното предизвикателство, както казахте и вие, господин председател, е, е, се състои в това, че Съюза и държавите членки вече са направили немалко в борбата с раковите заболявания. Има много насоки, много препоръки, е, които претрупват и интернет, и нашите компютри. Но сега следва да бъдат поети задължителни ангажименти за изпълнение на формулираните действия. Благодаря ви. Благодаря ви, професор Шамен. Сигурен съм, че може да очаквате много въпроси и изказвания веднага след втория доклад, но сега ще дам думата на господин Емануел Форес от друго едно направление, друго едно задание за климатично неутралните интелигентни градове. Нещо, което е в тясна връзка с Зеления пакт. Е, благодаря, господин е, председател, госпожи и господа. За мен е голяма чест е, да ви представя работата в нашето направление. Жан-Рик Паке, когато лансира през месец септември нашата работа, заяви, че залогът тук е не само научен, а и предоставянето на блага на нашите съграждани. И аз съм вдъхновен от формулираната зелена сделка. А, тъй като в нашето направление до 2030 година ще трябва да, да, да има хиляда климатично неутрални населени места. Нашата амбиция е фактически да бъдем пробния камък на зелената сделка, на зеления пакт. Към 2030 година е нужно да имаме не по-малко от стотина успешни проекта, от което нататък да се оформи инструментариум за всички проявяващи интерес към климатичната неутралност с оглед на местните условия. Що е то град? Според нас сити, това може да бъде и окръг, може да бъде част от населено място, квартал, университетски или промишлен район, аеропорт край на краищата е, е нужно един субект да се окаже средище е, на експерименталната, новаторската работа в интерес на всички. Ние предлагаме е, всичко това да се оформя чрез договори. Градът, съответната държава членка, комисията, всички заинтересовани на местно равнище да постигнем договореност за установяване на недостатъците, политически и практически, е, и формулиране на е, е, устройството на проект. Той договор ще бъде съобразен меморандум за разбирателство между всички заинтересовани страни и той вече с конкретни практически договорености ще се изпълнява. С кого и за кого всичко това? От и за и с участието на гражданите. Това е краъгълния камък на нашата работа. Гражданите не са просто избиратели, а дейци тъй като те, те, те не само потребяват, те произвеждат, те имат всеки един от тях въглероден отпечатък. И нашата мечта е всеки съгражданин да може да каже климата до някъде е и мое дело. И ако след стотина години човечеството е, живее добре, при добър климат, то всеки гражданин е, да е, е допринесъл за това. Между другото, тези идеи е, са записани за пръв път от Антон Чехов преди повече от 100 години в незабравимата му пиеса Чичувания. Ам, а, и там нататък, господин председател, бюджетът. Хоризонт Европа Необходимо е научно-изследователска и развойна дейност за постигане на климатична неутралност, но пък съответните населени места ще трябва да управляват и реализират проектите по места е, с е, конкретни капиталовложения. И, и това вече не просто по Хоризонт Европа, а по структурните инвестиционните фондове, фонда за справедлив преход. Неколкократно е, заявяваме, че е нужно да се търси равновесие между Запада и Изтока на Европейския съюз. Пилотни проекти трябва да има по възможност във всяка една от държавите членки. Друга една възможност е Зелената банка нали, или Климатичната банка. Нужно е също така да се капитализира, да се, да се освои вече натрупаното знание – Европейският съюз е направил немалко в това отношение. Частно държавното партньорство, например, по климатична неутралност на сградния фонд. Инициативите Зелена столица в Европа, стоте вече съществуващи енергийни района. А има и много съвместни предприятия. Скоро разговарях с колеги от едно такова предприятие за горивни въглерод, е, водородно горивни клетки. И тук, разбира се, не бива да пропускаме МСП, малките и средните предприятия, в модернизирането на сградния фонд, например. Ам, те ще играят а, незаменима роля. По-нататък на 11 февруари предстои разговор с експерти на държавите членки в асамблеята на направлението. Асамблеята ще се раздели на подработни групи по мое предложение, за да се започне разписването на договора за климатичен, климатично неутрален град. И ще трябва да се определят критерии, изисквания за подбор на тези 100 бъдещи климатично неутрални града – ще е, разговаряме и с съветите на другите мисии, на другите направления, на четири общо. Всяко едно от тях е изключително значимо. Ето, раковите заболявания, климатичните промени. И е, също така смятаме да популяризираме идеите си на международно равнище. Ако континентът е, е би могъл да бъде климатично неутрален към 2050 година, не бихме могли да разчитаме единствено на собствените си сили. Запознат съм а, с а, една проекторезолюция, а, посветена на европейската климатична дипломация – е, надявам се, че е, съм добър посланник на тези идеи пред вас. Благодаря. и Веднага ще пристъпим към изказвания на колегите. Е, първо двамата докладчици от наша страна ще се изкажат, след това докладчици в сянка и всички други, които проявяват интерес. Господин Ника, нашия докладчик по регламент.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 Благодаря му, отдам дължимото на него за постигнатия напредък в отношенията с парламента и с Европейската комисия в рамките на е, Хоризонт Европа. Разбира се, можем да сътрудничим помежду си далеч, далеч по-добре, далеч по-активно за постигането на нашите цели. Е, бихме искали всички тази рамкова програма Хоризонт Европа да постигне успех с конкретни резултати за е, стопанските дейци е, и за нашите съграждани. В това отношение, разбира се, тези мисии и партньорства могат да изиграят решаваща роля. Е, по, по направлението глобални е, световни предизвикателства, но и по линията на допълващи действия по други програми. Е, с докладчиците в Сянка по Хоризонт Европа задаваме все същия въпрос. Е, как ще бъдат подбрани тези основни направления, тези мисии, е, как ще бъдат формулирани техните ясни измерими цели, график на работа, точно разчетено финансиране. После, ако вземем звеното здраве, така наречения клъстър, здраве, партньорските отношения в тази област и мисиите. Как ще се оформят отношенията помежду им, в това число финансовите? А, е, нали, ние бюджета, искаме общия бюджет да бъде 120 милиарда евро, но, но те първа трябва да се види как ще се разпределя той. Доколкото разбирам от последните разговори с Жан-Ерик Паке, климат Европа е, е в най-напреднала фаза как ще допринесе съответно това направление към зелената, зеления пакт? Много важни въпроси. Господин Ника, някои са по-скоро за Европейската комисия. За сега Нямаме много подробности. Ако се изразяваме по-точно, ще бъде добре. Сега преминаваме към Кристиан Елер. Той не само е координатор на НП, а е и вероятният докладчик по съответните програми. Благодаря. Искам а, само да кажа, че все още нямаме принцип на договореност а, с съвета нито за стратегическите програми, нито за бюджета. На второ място а, парламентът а, искаше да се посветим на болести, които са пренебрегнати, не специално на рак. Сега вие се насочихте доста по-точно и можем да говорим за средства в обем на 10% от втори стълб. Така че за всички мисии да има някъде около 750 хиляди годишно. Може би и защото съм а, германец, а, а, но а, би ми се искало по-точно да знам а, каква, а, какво е финансирането за мисиите? Те са доста малки. А, в хоризонт 2020 харчим милиард а, за различни проекти, свързани с а, рака. И затова искам да попитам голяма амбиция, малък а, бюджет. А, докато в други програми има вече средства за рака. Вторият ми въпрос, казахте, че всичко е ново, но това не е така. Имаше 4 милиарда за интелигентни градове през последния период на планиране. Например, имаше проекти за намаляване на емисиите за градовете, които бяха финансирани. И тук може да расте вторият стълб. Не можем да искаме нови средства за нови проекти. Не можахме. Средствата, които не бяха похарчени по структурните фондове, бяха върнати. Фонда за преход не е преход за намаляване на въглеродните емисии в рамките на интелигентните градове. можем да разпределяме ресурси, но не можем да ги умножаваме. Така че какви са възможностите за финансиране и какви са конкретно възможностите за съвместно финансиране в сътрудничество? И какво е съотношението на плановете ни по отношение на рака сега и средствата, които сме похарчили преди в минали периоди. Същият ми въпрос засяга интелигентните градове. И през миналия период имахме 4 милиарда за интелигентните градове трябва да подхождаме по-методологично при разпределянето на фондовете. В противен случай ще планираме без да сме сигурни, че ще има финансиране. Благодаря. Сега дам думата на госпожа Длабайова от името на Обнови Европа, също така и координатор. Много благодаря. Моментът е подходящ за обсъждане. Ние сме както координатори, така и докладчици в сянка по тези досиета, така че ще допълня казаното от другите ми колеги. Аз имам опасения за успеха на мисиите за в бъдещето. А, ако имате конкретен опит, ще ни помогне да се ориентираме какви си изгледите за успех. И дори неуспешни мисии, които не са изпълнили целите си, могат да са добри за гражданите и да допринесат за развиване на економиката, на гражданския сектор и така нататък. Разбира се, гражданите никога не знаят колко средства ще са вложени в това. И искам да подчертая, че за Хоризонт 2020 един от ключовите е, условия за успех ще бъде включването на гражданите. Трябва драматично да се подобри е, комуникацията с гражданите и да използваме всички възможни канали, за да достигнем до тях, така че те да чувстват ентусиазъм, да се доверят на този процес и да прегърнат иновациите и да видят каква добавена стойност им носи Европейския съюз. Така че трябва да има повече информация и да бъдат въвлечени гражданите. Как ще го постигнем, искам да попитам като цяло и какви конкретни стъпки ще се предприемат. Въпрос към двамата представители на мисиите. Благодаря. Благодаря, госпожа Длабайова. От името на Зелените, Джина Бауди, координатор. Много благодаря за, на нашите гости, че са тук. Много се радваме да обменим мнения и да получим отговор на някои наши въпроси. Ясно е, че и мисиите и партньорствата не целят решаването на глобални предизвикателства. Те изразходват и средства на дънакоплатци и трябва да бъдат изразходвани тези средства прозрачно. Искам да попитам господин, да попитам господин Форест. Урбанизацията ще се увеличава в бъдещите десетилетия и това увеличава важността на а, интелигентните градове. Стремим се към а, по-малко коли в градовете, по-малко задръствания, по-малко замърсяване, по-добре за околната среда. Как ще направите така, че проекти от тази област ще запълнят празнините в технологиите и в научните достижения? И как ще допринесат тези проекти до намаляване на емисиите и как ще измерите това? по какъв начин ще се разпространят в Европейския съюз е, удачни решения за намаляване на въглеродните емисии? И какви са намеренията ви да влезете в е, преки взаимоотношения с е, гражданите и с недобре представени групи при избора на проектите? Например, хора, които имат ограничения в мобилността. И въпрос към госпожа Кориен за мисията за рака. Как ще направите така, че средствата да се насочат към проблеми, свързани с а, рака? Как ще избегнете различно, различни приоритети и разпиляване на средствата за по-малко стратегически въпроси? Много благодаря. Госпожа Айди. Госпожа Лици, Европейската комисия предложи Хоризонт 2020 с 100 милиарда евро. Съвета по всяка вероятност ще съкрати тази сума и се водят преговори по многодишната финансова рамка. Затова предполагаме, че от пете мисии, че от всичките мисии не, всички, не по всички ще започне работа едновременно. Чухме представители на мисиите Раки, климатично неутрални интелигентни градове. Е, кога ще се срещнем с останалите? Имат Правихте ли оценка на необходимите финансови средства за, за постигане на конкретни въпроси? Според мен това е хоризонтален въпрос. Освен това, в проекта за, на Хоризонт 2020 комисията трябва да постигне измери, измерима стойност, която да има въздействие върху обществото чрез технологиите. И тези цели трябва да имат значение за голяма част от европейските граждани. В началото комисията иска да реализира много по-целенасочени мисии и съветът реши да приложи много по-широка скала, но за идентифициране на по-конкретни цели – е, беше създаден е, Mission Board. Този Mission Board, е, този съвет ще бъде ли независим, ще бъдат ли независими от волята на комисията или пък ще има политическа зависимост. Има ли опасност да се върнем към модела, който комисията искаше да предприеме в началото? Как ще взаимодействие с парламента, който като законодател трябва да бъде информиран по междинните резултати. Аз настоявам за пълна прозрачност каква ще бъде взаимодействието между Европейския парламент и Мишен на борта, тъй като а, взаимодействието е необходимо с оглед на финансирането. Благодаря. От името на ЕКРЕ, докладчика в Сянка, господин Туцановски. Радвам се, че имам възможност да чуем някои обяснения в тези две области. Ние обсъждахме с колегите целият законодателен пакет Хоризонт Европа. И няма да бъде лесно да се устои на финансовия натиск. Както колегите ми казаха, важно е да се направи връзка с други проекти, като например интелигентни градове. Искам да попитам дали очаквате други финансирани проекти, като Галилео и Коперник? които могат да са много полезни По тях се събира голямо количество данни е, и те би трябвало да се обвържат с интелигентните градове. Често пъти ние реализираме отделни проекти, които биха могли да е, се подпомагат един друг. може да се обменя и информация. Например, ако един град е, намери решение, което може да се използва и от други. Всичко това може да се направи в светлината на европейски проекти за научно-изследователска дейност. Много се радвам, че можем да обсъждаме тези въпроси. Радвам се, че се предприемат мерки за борба с рака. Искам да попитам дали има мерки за рака при децата. Но, разбира се, финансирането е много важно. Много благодаря. Има пет колеги, които също искат да се изкажат. Давам на всеки от тях по една минута за изказване, след което ще дадем време за отговор и започвам с госпожа Карвайо. Аз искам да задам въпрос към втората част на изслушването. Благодаря, така ще направим. Госпожа Бея. Първо, искам да изразя подкрепа за работата на мисиите и парламент е ваш съюзник. Второ, по съдържанието и метода. В миналото сме казали, че неспособността от неспособността създаване на трансгранични научни изследвания води до по-слаби резултати. Аз виждам, смятам, че мисиите трябва да бъдат финансирани точно, за да се осигури такова взаимодействие. Също така, на европейско ниво трябва да има взаимодействие между мисиите и клъстерите. Само като концентрираме средствата, ще постигнем целите. Сега по съдържанието. Мисията за рака беше родена от, от инициативата за борба срещу рака при децата. Е, е това е първият, първият причинител на смърт сред децата. Срам за Европа и това трябва да бъде приоритет за вашата работа. Благодаря ви. Господин Ишапс от Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Аз имам въпрос към двамата представители на мисиите. Госпожа Шимия и господин Форест. В връзка с ангажираността на градовете, как ще са въвлечени градовете в, специално във вашите мисии? От моя гледна точка ролята на гражданите може да е малко по-различна. Бюджетът е ограничен. А гражданите могат да са по-широко въвлечени, например, в инициативата за интелигентните градове, докато при мисията за рака участието на гражданите е, си го представям по-ограничено. Как оценявате альтернативата, е, инициативата на Обама за борба с рак в САЩ? госпожа Гълвес Муниус. И аз искам да изразя подкрепата си за мисиите, но и на мен ми се струва, че мисиите трябва да са доста по-специфични. Например, е, инициативата за интелигентните градове предложи целта 100 интелигентни града за определен период от е, време. А при мисията за рака. Вие казахте, че ще се борите за, а, срещу рака при децата. Това може да е някаква такава конкретна цел, върху която да се приземите, така да се каже. А, ние като съзаконодател се интересуваме от а, цифровия преход а, и сигурността на данните. Хоризонтален въпрос – по отношение на мисиите, искам да попитам как ще се извършва селекцията. Какви ще бъдат критериите? Има ли такива от самото начало? И дали предвиждате развиване на фокуса или преместване на фокуса в зависимост от специфичните особености на общините, в които работите. Много благодаря, госпожа Солис Перес. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Форе. В момента работим върху законодателството, свързано с Института за иновации и там става въпрос за така наречените СКИК, които а, а, така наречените КИК. А, това е вид партньорство. Искате ли да осъществите връзка между тях и мисиите? климатичният неутралитет и интелигентните градове имат допирни точки. Аз също така смятам, че трябва да се използват едни и същи инструменти за подобни проекти. Нужно ни е сътрудничество и искам да попитам как може да изглежда то. Много благодаря. Сега искам да дам думата на нашите гости за 4 минути всеки. Благодаря ви за вашите въпроси. Казах от самото начало, че за нас, като членове на съвета на мисията, е много важно да чуем вашето мнение. Разделям въпросите на три секции, така да се каже, ангажираността и участието на гражданите. Въпреки, че ние работим върху рака и работим с Сдружение на пациенти, Сдружение на родители, в момента не се стремим да въвлечем по-широко гражданите. Както вие казахте, въпросите свързани с рака не предполагат участието на гражданите, освен когато става въпрос за ранна диагноза а, или за оценка на рисковете от рак. Така че ние смятаме, че други мисии ще бъдат по-близко до тези въпроси, отколкото нашата мисия. Тук Говорим за гражданите в различните държави членки. А, не говорим за глобална асоциация на гражданите. Те имат специфични нужди и за това ще имаме местен подход, за да разберем какви са нуждите на гражданите по места. И очевидно, че в различните региони и държави гражданите ще имат различни потребности. потребности. Например, ако вземем Франция, в Ница гражданите няма да имат същите потребности, като в някой земеделски регион на Франция, например. Така че няма да сме разработили изцяло документацията на нашата мисия, преди да решим тези въпроси. На второ място, питахте ме как ще се фокусирам, върху кои видове рак ще се фокусираме и какво ще направим по въпросите за рака при децата. Част от нашите цели е да увеличим познанията си и са ни нужни повече знания. Например, там където няма напредък, ще положим различни усилия. Това е случаят с рака при децата аспектът качество на живот е свързан с процента оздравяли, излекувани от рак. Но има също така неяснота относно страничните ефекти от терапиите и децата, засегнати от рак, трябва да живеят е, нормален живот е, като нормални възрастни, а не като ракови пациенти. Е, сега, каква е връзката ни с други инициативи за рак? Муншот или синята панделка? Ние подхождаме изцяло по нов начин при планирането сега. Трябва да има целенасочени действия а, в сътрудничество с пациентски и родителски организации. Всеки пациент има свой приоритет и аз се надявам гражданите да разберат какви са действията в областта на научно-изследователските търсения, които предприемаме ние. Господин Фуре. Всъщност, това, което чухме, са по-малко въпроси, отколкото принос към бъдещата ни работа. Сега за колите. По-малко коли означава по-малко замърсяване, по-малко задръсване. Транспорта е, може да бъде важна тема от мисията, но подхода трябва да е холистичен, защото въпросът не може да се реши без различна без различно структуриране на околната среда. За да успеем да, за да успеем в електромобилите. Трябва да се променят на глас. Аз не казвам, че мисията ще предложи, ще, направи, ще прави предложения в тази насока, но при всички случаи всеки гражданин трябва да е готов да участва в този сериозен преход. Това предполага постоянна комуникация и през първото полугодие ще, ще, ще се разговаряме с граждани и ще търсим най-добрите процеси а, за разработване на градската среда. Няма да разговаряме само с архитектите и инженерите, с цялото население, в това число лицата с увреждания. Вторият аспект е this information to see what uh, has been made and what, was, what is relevant, and there are many, many things. Центровете КИК и всичко това, с което две са свързани. Те, данните трябва да се предоставят на градовете чрез тези центрове да се стремим да постигнем въглеродно неутрални градове. Що се отнася до финансовите средства, аз не представлявам комисията. И ще уточня, че финансирането Хоризонт ще бъде за научно-развойната дейност, за разработване на нови чисти технологии. Но ако трябва да оценя финансовите потребности за климатично неутрален континент, това няма да е по-малко 600 милиарда, в това число ремонтиране на сградите, изолирането им, електромобили, е, обществен транспорт, много повече от е, финансовите средства за Хоризонт 2020. Хубаво е, че парламентът е, оказва натиск. 4 милиарда за интелигентни градове е проект, който не е само който предполага не само цифровизация на публичните услуги. Климатично неутралните градове са един цялостен проект. Що се отнася до финансовите средства, ще изразя личното си мнение. Проблемът не е да се намери финансирането, а да се на, намериш, да намериш добър проект. Когато проектът е добър, финансиране се намира. За мобилизиране на а, частно финансиране е необходимо проектите да са добри и всичките. И затова е необходимо да, обяв, да убедим всички заинтересовани лица в качествата на проекта. Сега преминаваме към партньорствата. Имаме две съвместни предприятия. Ще започна с Аксел Крайн, изпълнителен директор на предприятието Чисто небе, съвместно партньорство в областта на аеронавтиката. Ще помоля четиримата оратори да не говорят повече от 8 е, минути. Добро утро, дами и господа, госпожи и господа депутати, господин председател, благодаря за встъпителните думи, за поканата. Ще започна с това, което беше постигнато през последните 10 години. Тук виждате разработената уникална екосистема с участието на университети, малки и средни предприятия и изграждането на тази уникална екосистема даде много добри резултати. Не можем да не се гордеем, но не е достатъчно. И това виждаме на следващата страница, като нашите екологични цели – намаляване на въглеродния двуокис и на азотния окис. Ние бихме искали да постигнем тези цели, но те не са достатъчни, за да отговорим на целите на Париж и на зеления стълб. Какво трябва да се предприеме? Сега траекторията на емисиите на парникови газове, виждаме спад. Виждаме как върви кривата надолу от сегашната ситуация към ситуацията, която искаме да постигнем. Това, не, това означава, че няма да работим по-старому. Ще сме изправени пред сериозни предизвикателства. От една страна, това е свързано с производствените цикли и за това само тясно взаимодействие е, между обществения и частния сектор, научните институти могат да ни помогнат да постигнат тези цели. Какво беше постигнати през последните месеци и частните заинтересовани лица? Ето това са заинтересованите лица, които работят по темата. Те е, поеха ангажимент, е, според който е, частните субекти искат да постигнат климатична неутралност 2050 година, ако обединим усилията си с Съюза. И тук виждате различните части. Това са частни фирми, малки и средни предприятия, университети, научни институти. Тук е и ЕАЗа като регулаторен орган сертифициращ орган, който участва в самото начало на процеса и общото Обща концепция гласи, че можем да постигнем климатична неутралност до 2050 година. Това предполага взаимодействие между всички заинтересовани лица. Що се отнася до технологията, е, различните страни разработиха е, виждането си за е, клъстерите, е, хеликоптери, вертикално излитане, регионални е, самолети, самолети за дълги пътувания. И тук имаме технологични центрове, които работят по тези проекти. газови турбини, устойчиво гориво са все резултати от съвместни действия, които, чието крайен резултат ще бъде намаляване на емисиите с 50% и постигане на целта за климатична неутралност, но дейността трябва да бъде тясно координирана, като в центъра на тази дейност да бъдат кластерите. Няколко предизвикателства пред изпълнението. На първо място изследвания, фундаментални изследвания и така наречената Collaborative Research Program – взаимодействието е ограничено, защото структурите са различни, приоритетите са различни. За Хоризонт Европа се предлага интегрирана програма, в която двата стълба, първият, който генерира, е, предлага идеи, целта е толкова обща, че е, взаимодействието трябва да се установи бързо. От друга страна, това трябва да се, те трябва да се интегрират, за да се постигне въздействие върху окончателния продукт. И съчетанието между демонстративната и колаборативна част ще доведе до тези съвместни усилия, които са необходими. Второ, взаимодействие с други програми. И тук в лявата страна, в Хоризонт 2020, виждаме Виждаме, че работим с различни части на Европа. Използваме структурни фондове, които са в тези региони. Ние подпомагаме регионите с техническа помощ. И по този начин успяхме да постигнем взаимодействие между структурните фондове и фондовете за чисто небе на стойност 50 милиона. От дясната страна виждаме съвършено различна а, структура. Ние финансираме архитектурата на новаторството. Взаимодействието между тези програми, които се осъществяват на европейско ниво. А, тук виждате водородни клетки, И така, имаме средства от Европейския съюз, но и от държавите членки. Те трябва да бъдат те трябва да участват в програмата Чиста авиация. И накрая, но не на последно място, амбицията за климатична неутралност предполага огромни усилия. Направено е изчисление за всички научно-изследователски дейности – през следващото десетилетие до 2029 година е направен разчет на разходите 12 милиарда, но тази научно-развойна дейност ще доведе до по-високи резултати и накрая крайните продукт, продукти, които ще се разработят, ще се използват от авиокомпаниите, а, всичко това ще бъде на стойност 50 милиарда. И така, 12 милиарда водят до мобилизиране на 50 и след това на 5000 милиарда. Предлага се партньорството чист като въздухоплаване. Това е само една част от 12 милиарда, друга част от взаимодействието с останалите програми в Европа на ниво е, държави членки. И така, два пъти по 6 прави 12. Но 6 са много важни, за да се мобилизират е, и инвестициите в последствие. В заключение, Зеления пакт е свързан с предизвикателства и частните заинтересовани страни казват, че може да се отговори на предизвикателството и е, смята се, че ключът към постигане на тези цели е обществено-частното партньорство и е необходимо технологично развитие, за да се постигне ефект. Следващите стъпки са много важни, за да се създаде добра нормативна база и съответното финансиране, за да могат да се осъществят съвместните действия. Благодаря ви. Благодаря ви. I go to Mr. Bart Biebuk, uh, Executive Director of the Fuel Cell. Думата има Барт Бибук, изпълнителен директор на горивни клетки и водород. Заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за поканата, благодаря за възможността да представим необходимото за партньорството чист водород, но това не е позицията на комисията, а позицията на учените и на целия сектор. Къде се намират горивните клетки? Разбира се, това е, те са ключ към зеления пакт. Ние го приветстваме и знаем, че имаме нужда от него но мисля, че ние имаме нужда и едни от други. Основният ни основната ни, основният ни принос е 50 до 55% намаление на въглеродния двоки. За тази цел ни е необходим водорода. Както знаете, ние сме обществено-частно партньорство. Но искам да ви кажа, че това е, че това е много важно за изграждане на екосистемата и всъщност ние се надяваме да постигнем комерциализация на тези идеи. Ние работим заедно с всички партньори, университети, СМС и големи предприятия и изгражд, изгради, изграждаме пътна карта и поставяме цели заедно, но също така изграждаме взаимоотношения на доверие. Малките и средни предприятия са готови да инвестират повече, тъй като знаят, че в тази дейност има бъдеще и това е много важно в сектора на горивните клетки. 30 до 40% от нашите клетки са малки и средни предприятия. 30-40% от бюджета е за тях като съвместно предприятие ние бързо представяме резултатите и гражданите могат веднага да усетят ползата от тях. И накрая искам да кажа, че съвместното предприятие създава работни места. Подпомагаме фирмите, те създават работни места и правим това по един много ефективен начин. 20 Седем са членовете, но само половината от заплатите се плащат от комисията. Останалото от частните фирми няколко цифри. Ние имаме три части научна дейност. Работим в областта на енергетика, транспорт 263, транспорт 263 проекта за, на стойност 985 милиарда. Тоест, финансират се повече частни дейности. Какво може да осигури водорода между 2030 и 2050 година? Водорода ще бъде много важна част от енергийната структура. Можем с 24% можем да създадем 820 милиарда годишни приходи за година което ще доведе до 5,4 милиона работни места, но това не, е, няма да стане автоматично, трябва да инвестираме заедно. За тази цел в, трябва да набележим три партньорства. Производство на водород. Днес тръгнахме от мегаватите, но сега трябва да говорим за гигаватове. Това предполага научна дейност. Втория стълб е разпределението, мащабно съхранение на възобновяемите източници. Как ще използваме газът в тръбопроводите? Можем ли да го превърнем в... Можем ли да превърнем газът в водород и втечняване на газ? И също така станции за зареждане. Сега е предимно за колите, но, ние, но това ще е необходимо в бъдеще и за камиони, и за влакове. И накрая ще работим с крайните потребители по тежки камиони, рейсове и авиацията. Ще работим и в областта на топофикацията. Хоризонталният подход ще бъде много важен в интерес на сигурността, но ние трябва да се погрижим производството, частите да са тук в Европа и тук да се създават работните места. Какво предлагат като бюджет 2,6 милиарда евро за партньорството чиста водород? Е, секторът е, и е, научните среди смятат, че трябва да се инвестира 528 милиона и на тази основа искат да се да създаде партньорство на стойност 2,6 милиарда. 1,3 ще бъде участието на комисията. Разбира се, бихме се радвали държавите членки и регионите да бъдат по-активни. Работим с 92 региона. Ние работим активно и бихме искали да получим по- повече помощ. Бихме искали да удвоим бюджета и това е необходимо, защото говорим за тежки камиони и искаме да се разположат повече технологии в Централна и Източна Европа, само че е, това предполага съответните средства. За да се пусне една водородна кола на пазара, трябват 400 е, милиона когато погледнем нещата в глобален мащаб, е, Китай инвестира 4 евро на глава от населението, и Япония три пъти, а ние искаме да удвоим тази ценност. И ние започнахме рано и това беше разумно решение от страна на Европа. В Европа сме водещи в тази технология, но трябва да запазим лидерството в тази индустрия, защото искаме растежи и работните места да бъдат тук в Европа. Ние не работим самостоятелно, а с други сектори, защо, както с чисто небе, но не само с него, с при производителите на, на батерии и акумулатори искаме, не искаме да има усилия на празно. Кое ще е важно за този сектор? Координацията, защото горивните клетки а, са обект на работа в съвместното а, предприятие. Но сега Въглеродът е придобил огромно значение. Работи се по много проекти, някой трябва да ги координира и това съвместно предприятие може да осъществява тази роля. Има нужда от а, орган, който да управлява а, програмите и финансирането. Съвместното предприятие трябва да бъде център а, за център за водород в Европа. И на последно място, ние смятаме, че, ще, че е много важно да се финансирането да бъде на различни нива. Също така смятаме да работим в тясна координация, в синергия. Благодаря. Thank you. Thank you so much. Public-public partnership. Е, благодаря. Държавно-частните, държавно-държавните партньорски взаимоотношения между Европейската комисия и държавите членки. Давам думата на господин е, Клаус Нидерландер, е, който е директор на помощ за независим живот. Това е партньорско взаимоотношение. Благодаря ви, господин председател. public partnership. We have uh, 25 members from 19 countries around Europe and also from... Нашето партньорство е държавно-държавно, международно. Е, е, е, Канада, Тайван са включени. Става въпрос за Министерствата на научните изследвания, на здравеопазването. Става дума и за регионални администрации за финансиране. Ам, за да обхванем комплексния характер на демографските промени. И по тази причина, що се отнася до целите на, на, на това партньорство, а, ние се стремим да, и да, да подобрим качеството на живота на нашите съграждани. А, последните е, изследвания е, сочат е, застаряване на европейското население, и необходимостта е, да се действа. Нещата се свеждат и до устойчивостта на здравеопазването е, при възможности за намаляване на, на натиска върху здравните системи, е, а се разкриват възможности и за създаването на европейски сектор възоснова на цифровизацията и на информационните технологии. Е, нашият опит е 10 годишен е, взаимодействие между държавни източници на финансиране и, и нашите заинтересовани страни. Това са крайни потребители, е, асоциации, издружения на хора с увреждания и домове за, за грижи за престарелите. Целта, разбира се, е, е тези хора да остават е, в домашни, в семейни условия, колкото се може по-дълго, запазвайки физическите и умствените си способности. Е, всичко нашите нововведения отнемат време, докато стигнат до пазара, но от 50 до 100 проекта до сега, 20 на са стигнали до пазарна реализация. Като разбира се, пазарът се развива. Е, в същото време, за да бъдем близо до гражданите, Not nationally. I mean, uh, this change needs to... Um, намесата, следователно, трябва да става по места, е, дори не на национално равнище, да не говорим за международното. И а, ние ежегодно контактуваме с всички заинтересовани страни, имаме една доста солидна общност за местно действие. По-нататък, ние сме създали институционален капитал. Взаимодействието между държавни ведомства, още повече финансови, не е лесна работа. И а, е, ние много сме работили по примиряването на различните нормативи ограничения, а, при, нали, примирявайки от различните ведомства, без да подценяваме демократичното управление. И ние имаме фактически сдружение, с събрание, с изпълнителен съвет, е, нещо, с което държавните органи не са свикнали. Е, е по-скоро практика от гражданското общество. Но а, застаряването, демографските промени засягат всички ни, не, не само възрастното население. А, ние сме е, е, изградили партньорски взаимоотношения с е, много организации е, и субекти, много инициативи,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 се обединяват в насоченост към здравеопазването. Застаряването е свързано с качеството на живота, с благосъстоянието и профилактиката, но и с здравните грижи. Е, и, и е, следователно ние трябва да, да обхванем целият спектър от научните изследвания, новаторството през реализацията на, на практика да разчитаме и на, и на социални технологии, на организационно новаторство. Решенията не са просто инженерни, разбирате. Нуждаем се от нови форми на организация и вече намесата се осъществява в така наречените регионални екосистеми. Е, значи насочеността е към здравеопазването или здравното състояние, а, като партньорските отношения се основават на съфинансиране, не толкова на административно обединение. Накрая ни позволете да направя паралел, аналогия между климатичните промени и демографските промени – и като говорим за зелен курс или зелен пакт в Европа, би трябвало да имаме и пакт за застаряването. Необходими са нови технически решения и нови пътеки в сферата на социалните грижи, нова инфраструктура и тя по-близо до гражданите, отколкото до кога, когато и да било. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, господин Нидерландер. Благодаря ви за това, че ни обяснихте как функционира вашето партньорство. Пожелавам ви успех. Накрая, не на последно място, едно държавно-частно партньорство. Госпожа Ангелс Ордуня, Ордуня изпълнителен директор, директор на СПИРЕ, партньорство за е, устойчива преработка и ефективност. Е, благодаря, е, господин председател. Спайер, всъщност е нашето партньорство, държавно-частно. Работим за един подход от отдолу нагоре, един системен подход, който е, не може да, да не бъде и е, подход на взаимодействие. Ние обхващаме 8 отрасла, които осигуряват повече от 25 милиона работни места е, в Европа, пряко и косвено, с оборот над 1,8 трилиона годишно. Става въпрос за междуотраслово сътрудничество, което до сега е безпредседентно в Европа. Става дума за взаимоотношения на доверие. Ние по настоящен представляваме 150 ам, партньори, е, търговски дружества, неправителствени организации. Е, представени сме в 20 страни и 95% от средствата, които се влагат по нашите проекти, остават в Европа. Нещо особено важно в рамките на Хоризонт Европа. Ние сме партньорство по стойностната верига. Е, в едната, в горната и в долната част на, на веригата. Като започнем от суровини и материали и стигнем до сграден фонд, до готов продукт. И, и Спайер е, е уникално по рода си партньорство. Намаляването на въглеродните емисии в преработвателната промишленост дава незабавен мултипликационен ефект надолу по слойностната верига. И тъй като става въпрос за е, е, първичните промишлени отрасли, ако се намали техния въглероден отпечатък, оттам нататък се намалява въглеродния отпечатък и на всички междинни звена по веригата. We are also, we are a young PPP, we started with her. Мисля, това сме едно съмнително ново партньорство от 2014 година, тогава по хоризонт 2020, но вече е, е, допринасяме за европейското общество. 89 проекта до края на 18-та година. Е, мултипликационен ефект средно по разчети 8,5 260 нови системи и технологии, 86, 86 от които са е, революционни, новаторски. Е, и всичко това е основа за новата ни стратегия. Ние е, преизпълняваме показателите по, по повечето е, екологични програми, в това число намаляване зависимостта от е, изкопаеми, относителен дял на възобновяеми, намаляване на отпадъците и още и още можем да подобрим по линия на въглеродните емисии. Така значи, че ние определено сме в руслото на Зеления пакт. Освен това, нашите малки и средни предприятия, които са в това партньорство, е, имат економически показатели над средните за 28-те. И по, е, заетост, е, по оборот, впрочем оборота им е повече от два пъти по-голям от средния за Съюза за МСП. И сега ние работим по плана за напред, като си даваме сметка, че целта е да постигнем климатична неутралност и кръговост на економиката. Това са, това са изключително комплексни цели и е, трябва да търсим най-новите и най-революционните е, технологии в преработвателната промишленост. Смятаме да развиваме е, интегрирана, цифровизирана преработвателна е, промишленост, която ще има голямо въздействие върху екологосъобразността. Следователно, първо трябва да наваксаме технологичното изоставане за нулеви емисии до 50-та година. А, след това да развиваме технологии а, е, за екологосъобразно депониране нататък конкурентоспособност, а може да е и най-чистата промишленост, но ако не е конкурентоспособна, няма да може да осигурява работни места. 4 трансформационни лоста, 36 новаторски програми, няма да се разпростирам. Бих искала а, да спомена, за да кажа само няколко думи за кръговата економика. Има такива средища на кръговост, които са тясно свързани с местните общности. Всъщност представители на, на местни общности ни се обадиха с такива идеи. Това, което очакваме от своите партньори на регионално равнище е да обединят всички заинтересовани по места и да разработят стопански план – инвестиционен план, определяш потребностите на местната общност и предлагаш решения, научно-изследователски, новаторски или някакви други. А, после да имаме предвид, че въздействието не може да стане отведнъж. Е, то е, е резултат от е, постепенно разгръщане, постепенно разполагане на, на най-новите постижения в териториален мащаб. И в нашата пътна карта ние вече сме заделили необходимост, сме разчели е, необходимост от 17 милиарда е, капиталовложения, е, с които ще бъдат насочени към големите демонстрационни проекти. Ние сме напълно привързани и смятаме да направим принос за Европейския зелен пакт но трябва да си има предвид високата рисковост и капиталоемкост на е, нашите участници. Е, и толкова повече е необходимо да се завиши, както предлага Европейският парламент, бюджетът на Хоризонт 2020, на Хоризонт Европа, прочим. И накрая Ние сме готови да се изправим лице в лице е, пред е, новите е, по-тежки задачи, но също така и да приемаме нови участници в нашето партньорство. Проявява се интерес неправителствени организации, компании от информационните и съобщителните технологии, от енергетиката – и е, повече от стотима представители на, на индустриите, на, на гражданското общество са разговаряли е, с нас е, в хода на няколко допитвания. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ордуня. Сега колегите. По две минути на докладчиците, е, минута и половина на докладчиците в сянка, по една минута на останалите колеги и след това ще видим как е, ще, дали ще имаме възможност да, да, да ви осигурим достатъчно време за отговори. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на четиримата експерти, които ни запознаха с изключително важни проекти. Въпросът ми е такъв. Имайки предвид, че е, предстои да бъде прият бюджета, или по-скоро достигаме последните етапи на освояване на бюджета за 2020 година, т.е. хоризонт 2020. Вие какви намерения имате за освояването на оставащите средства и, и до сега как сте е, освоили средствата на, на текущата рамкова програма. Е, един въпрос имам към господин Бибуйк, който отговаря за горивните клетки. Е, вие се насочите към гигаватова мощност. Кога това обаче ще стане? После много се говори тук за водородът. Едни казват, че е прекалено скъп. Други казват, че е, е прекалено енергоемък процеса и се поражда един порочен кръг. Добре, кога ще имаме гигаватова технология, е, която е, е готова която е готова за, за приложение, дори в мобилните телефонни устройства. Ем, нали, за да из, изпълним задачите по е, зеления пакт, трябва да се възползваме от всички налични технологии. Европа Дест. Уродим Полония, Polonia, Румъния и România și O situație similară exista, dacă ne uităm în Cordis, cu proiectele Spire, deși majoritatea companiilor implicate în Spire au... Е, По-нататък, по отношение на Спайер, повечето от предприятията имат представителства в Източна Европа, но, но не присъстват. Е, а, казва се, че Източна Европа се произвежда електроенергия от биомаса, Затова пък лабораторните изпитвания са съсредоточени е, в Западна Европа. И, и някак си се получава, че както беше по съветски времена, източна Европа е ресурсен източник и нищо повече. Но ми се струва, че за 21 век това не върви. Господин Елер. Нещо като общ коментар ще направя. Това, което виждаме е, че имаме зеленият курс и множество инструменти. Според мен трябва да търсим интегриран подход. Сега се радваме, че имаме зелен курс. След това ще преминем към синя сделка, партньорства, аз мисля, че трябва да направим колективно усилие Комисията, парламента и държавите членки. И ам, сега въпросът ми, когато разгледаме публично-частните партньорства, те никога не са били отразени в рамките на европейския семестър. Държавите членки участват в член 185, но економиката още не е отчела това в европейския семестър. Няма нито една препратка към резултата от член 158. Не искам да кажа, че ще си хвърлим парите на вятъра, но ми се струва, че ще бъде по-добре да имаме интегрирана политика. Съветът също трябва да допринесе нещо за европейския семестър. по въпроса на морското дело. Какво можем да очакваме след Брексит? Сега това засяга по-скоро въздухоплаването, асоциациите, Airbus – има клиенти, които ще купуват продуктите на Airbus и как ще се отрази на инициативата Чисто небе оттеглянето на Обединеното кралство. И накрая още един практически въпрос с водорода. Къде е мястото му в веригата за създаване на стойности? Той е изключен от програмата за мобилност но в сферата на мобилността водорода е доста по-обещаващ. И цената има значение. Дали водородът е включен някъде по веригата на създаване на стойности в Европа? И отвъд мисиите, интегрирането на нови технологии къде виждате мястото на водорода в перспектива? Госпожа Длабайова. Може да говорим часове по тези теми. Подкрепям казаното от докладчиците. И аз имам същия въпрос като господин Елер по Брексит. И аз искам да попитам какви са вашите очаквания. Изчакваме се едни други, но как смятате, че трябва да се е, държим специално това, е, което се отнесе към вашите партньорства е, за в бъдеще? Аз бях докладчик и докладчик в Сянка по освобождаването от отговорност на съвместните предприятия. А, знам как са изразходвани средствата а, в миналото и за това въпрос към господин Крайн от чисто нивел, небе. Вие представихте амбициозни планове и а, чудесни партньорство. Аз а, мисля, че въздухоплаването трябва да е а, основна част от зеления курс. А, аз знам как чисто небе действа в Чешката република и това е впечатляващо. Мисля, че трябва да имаме стратегия отвън, за да допълним тези 4 милиарда евро, които няма да са достатъчни по втори стълб, клъстър, мобилност и така нататък. Може да, им, може да трябва повече средства по хоризонт плюс и трябва да търсим стратегии, за да подкрепим въздухоплаването. Насякъде трябва да търсим синергии. Често гледаме в една посока само. Не търсим синергии между различните партньорства, стълбове, агенции и така нататък. И затова искам да попитам как възоснова на опита си от Чисто небе и Чисто небе 2 гледате на взаимодействието? Госпожа Лизи. Благодаря. Успокоиха ни думите, но думите на господин Крайн, но се, това, което ни озадачава е партньорството. Факта е, че ще се финансират само някои предприятия, при това само големи предприятия. Всъщност на нас ни се струва, че над хиляда работници работих, участваха в консултациите с имаше представители на всички държави членки, имайки предвид, взаимоде... имайки предвид това, че взаимодействието между малките и големи и средни предприятия трябва да се подобри. Чисто небе не може ли да бъде на лаборатория за създаване на трансгранични центрове за високи резултати? Това е първия ми въпрос към господата Нидерлендер и Ордуня. Казахте, че присъствате в 29 страни. Какво ще направите, за да включите всички държави членки? И накрая, ако мисиите не започнат работа едновременно, както смятахме, как ще се постигне взаимодействие с цените? Как смятате да взаимодействие с мисиите? Какви системи за комуникация смятате да осъществите, за да няма дублиране на дейността? Господин Тушановски. Аз имам въпрос към чисто небе. Това, което виждаме глобално е, че се увеличава движението, транспорта в Европа. И очакваме отвояване на въздушния транспорт, а в същото време искаме да намалим емисиите. За да останат емисиите на сегашното ниво. Трябва да ги намалим с 50%, използвайки настоящите технологии. реалистично ли е да намалим толкова драстично емисиите с 75%, ако няма изцяло нова революционна технология на задвижване. разполагаме с технологии, които не предполагат това. не можем да разчитаме а, нито на досегашните технологии, нито на технологии, които за сега не са известни. А, знаем, че а, самолети се купуват а, много години предварително. Благодаря. Сега давам думата на трима колеги за по една минута. Аз имам въпрос към съвместните предприятия. В областта на аеронавтиката и а, другите области на съвместни а, изследвания, на научни изследвания ако има сътрудничество, може да се постигне доста по-бърз напредък. И по отношение на водорода исках да попитам дали има такива усилия. На второ място, тези програми трябва да са много по-прозрачни и отворени и да бъдат много по-видими. Казахте, че имате много партньори, но има държави, в които тези програми не са добре познати. Така че е, трябва да има по-добро разпределение, както на фондовете, така и на партньорите, защото в някои държави тези програми не са познати. Много благодаря, господин Ижапс. Благодаря ви за изключително важната работа, която извършвате. Въпросът ми е следният. реорганизацията на, на мрежата от партньори за следващият период на планиране. беше публикуван доклад за европейското за източното партньорство, който показва структурни недостатъци Например, разпокъсаност, липса на ангажимент от страна на държавите членки, не се поставят ключови индикатори, липсват данни от наблюдение. Смятате ли, че сегашното предложение ще отстрани недостатъците? Благодаря, господин Блос. Благодаря ви за представенето. Имам кратък, кратки въпроси. През 2017 година беше направен преглед на програмите и основните изводи. А, искам да попитам какви са основните изводи а, и какво трябва да се промени с оглед на зеления курс и целта за постигане на климатичен неутралитет. По отношение на партньорствата в областта на водорода, изцяло възобновяемият водород има ли значение във вашата програма? Поставили сте си цели за процент водород, в който да се прокриват нуждите 2050 година. Спор с господин Елер, доколко водородът е нужен в промишлеността, в химическата промишленост той може да има важна роля. И накрая прозрачност. Мнози да се питат а, кои са партньорите, какви са програмите и задачите. Европа трябва да бъде прозрачна за своите граждани. А, въпрос към секретарията. Не, вие не, не виждате презентациите, а, седейки на президиума и навън също не се виждат. Благодаря, ще използваме техниката по-удачно. Презентациите ще са на интернет страницата ни. Те също са и много интересни, но ще ги предоставим на всички, които се интересуват допълнително. Сега минута и половина имат всички оратори. След 5 минути няма да разполагаме с превод и ще продължим на английски език. Сега давам ви думата по за две минути и половина за отговорите. Ще започна с госпожа Ордуния. Благодаря за всички въпроси. И аз ще разделя на три части коментарите си. Първо, представителство ни в други държави на Европейския съюз. Испайер присъства в държави с повече преработваща промишленост и там, където, са, там, където е седалището може да има представителство и в държави, които тези представителства да не са регистрирани. В източноевропейските държави и също сме представени. Имаме срещи в Полша, работим с Румъния, преговаряме с други източноевропейски държави, за да ги привлечем да участват. Организираме целенасочени събития и срещи. и винаги използваме възможността на други форуми да се срещаме допълнително с други потенциални партньори, така че нашата мрежа да се разширява. Списъкът на нашите членове се намира на интернет страницата ни и е достъпен за обществеността, включително неправителствените ни организации. Как планираме. Имаме как работим посредством работни групи. Те работят с информацията, с която разполагаме. Работим и с нашите колеги, например с колегите, които работят по водорода, също така стоманодобива. Испайер се основава на енергийния микс е, и използването на различни ресурси. Е, всичко, което не е био, се намира е, при нас. Консултираме се с заинтересовани страни, независимо дали са членове или не, гражданското общество и така нататък. И последния въпрос за Брексит Той ще засегне всички. А, доколко ще ни засегне, ще зависи от а, окончателното споразумение. Дали ще бъдат асоцииран партньор по Хоризонт Европа. Ние ще продължим работата си а, по същия начин, по който с другите асоциирани членове. Господин Нидерландър. Аз ще започна с Брексит. Ще започнем а, прагматично. А, в момента няма съфинансирани а, проекти а, с а, Британската агенция, но ние ще продължим да си сътрудничим, ще правим а, семинари. Компаниите и бенефициерите ще продължат да са свързани с а, нас а, ние работим и с Швейцария и а, Норвегия, например, в нашия а, клъстър. А, Нямаме партньорство във всички 28 европейски държави, но имаме добро географско разпределение. Е, работим е, в посока сливане с е, други партньорства, като например в областта на здравеопазването. Искаме да разширим обхвата. Вече сме привлякли други членове, балтийските държави, например, за да обединим усилия трябва следващата рамкова програма да имаме добро покритие. Важен е интегрирания подход. Вие очевидно се фокусирате върху зелената зеления курс. За нас здравеопазването е много важна тема. То засяга демографските промени и други проблеми в е, Европа и се опитваме да направим връзка по модуларен, модулен начин между научните изследвания и други партньори от бизнеса. Така че, а, според мен, трябва да институционализираме в по-висока степен а, партньорствата за бъдеще. А, може всички да имат добра воля, но ако няма добра рамка, винаги ще има припокриване на усилията. Благодаря, господин Билик